anfangen. трябва да започнем. Добре, че въпреки необичайното време за започване на заседанието в един понеделник след обед, все пак някои от членовете на нашата комисия дойдоха и тъй като винаги времето не достига, веднага преминаваме към дневния ред и започваме с приемане на дневния ред. Мога ли да приема, че сте съгласни с представения дневен ред? Очевидно да. Тогава обявявам дневния ред за прият. Преминаваме към съобщения на председателя. Първо, за езиковия режим френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Между другото, както винаги ще ви напомня, че тази среща се излъчва по интернет и още веднъж искам да припомня още веднъж за нашата резолюция за автоматично признаване на дипломи и да ви помоля във вашите политически групи още веднъж да помолите за подкрепа тази резолюция за взаимното автоматично признаване на дипломи да бъде приета възможно най-бързо по време на пленарна сесия. Би било твърде жалко, ако ние като Комисия по култура сме формулирали единодушно такава резолюция, отправена към съвета, която обаче да бъде приета след като съветът е решил всичко това, не може да приемем и за това още веднъж ще помоля координаторите по имейла за съдействие, но и всеки от вас би могъл да представи важността на проблема още веднъж в своята политическа група. Мисля, че това би помогнало много. И в заключение по тази точка още веднъж искам да припомня за нашето междупарламентарно заседание с националните парламенти на 19 и 20 ноември по повод е, на Европейската година на културното наследство 19 и 20 ноември. Е, до тогава има още време, разбира се, но все пак искам още днес да посоча, че това е среща от много голямо значение. На миналата съвместна среща с националните парламенти ние установихме, че много членове от националните парламенти присъстваха, обаче присъствието на депутатите от Европейския парламент не беше оптимално, поради което ви моля най-настоятелно да си запишете тези дати 19 и 20 ноември. Датата е посочена преди лятната почивка от колегите от националните парламенти и миналата седмица аз изпратих окончателна покана до колегите. Както казах, отбележете си тези дати и се надявам на една интересна дискусия на 19 и 20 ноември. Сега преминаваме към точка 3 от дневния ред. Становище по Европейския социален фонд Плюс, ФС е Плюс и Веднага искам да посоча, че срока за внасяне на изменения е изключително кратък, а именно 27 септември до 16 часа. Това е свързано с графика на работа в парламента. Знаете, че трябва да бързаме много, що се отнася до различните становища по дейността на различните комисии и в този случай ние сме под натиск Времето не достига, за това още веднъж повтарям, крайен срок 27 септември 16 часа и тъй като самата аз съм докладчик, ще направя кратко встъпление в темата. Аз в началото на септември внесох е, проект на становище. Междувременно то трябва да е преведено на всички езици, поне така се надявам. Знаете, че нашата комисия по член 45 плюс участва в е, правилника, така че имаме добри шансове нашата позиция да намери отражение в крайния доклад на водещата комисия. Надявам се, че през следващите седмици при нашата дискусия по това досие ще стигнем до добро общо становище. Европейския социален фонд, знаете, че от 60 години е най-важният европейски финансов инструмент за насърчаване на заетостта и социалната интеграция в Европейския съюз. Това е директна инвестиция на Европейския съюз в хората. Това ще продължи и в бъдеще социалното измерение на Съюза трябва да се подсили с нов Европейски социален фонд, социален фонд плюс и от представения проект за регламент на 21 май е, за Европейския социален фонд Плюс. Е, има някои нови е, моменти. Този фонд в бъдеще ще бъде основен инструмент в социалния стълб и ще включва цели на високо ниво на заетост, социална защита, квалифицирани работници, равни шансове, добри условия на труд и също високо ниво на социална и здравна защита. Вие виждате, че това са изключително амбициозни цели, които комисията си поставя със своето предложение. В ЕФ ЕС в бъдеще ще се обединяват много действащи фондове и програми, ще бъдат направени по-гъвкави, ще бъдат опростени и всъщност с ЕФС Плюс е, ни предстои това, което направихме с Еразъм Плюс в миналото. Първо става дума за Европейския социален фонд, е, инициативата за младежка заетост, Европейският е, фонд за лица в неравностойно положение, фондът за заетост и е, социални иновации и програмата за здравеопазване. Обединяването на тези фондове има три цели – подобряване на кохерентността и синергията между допълващи се европейски инструменти. Това е важна подкрепа за хората с цел да се подобри техния стандарт на живот. Увеличаването на гъвкавостта и даването на възможност за по-добра реакция на фондовете в цикъла на економическото управление на европейско равнище. Всичко това е свързано с предизвикателства за това трябва да се упрости програмирането и управлението на фонда, въпреки че административната тежест трябва да се намали както за органите, така и за бенефициарите. Друго важно изменение е свързването на ЕФС Плюс с европейския семестър, както и специфичните препоръки за страните. Държавите членки трябва да предоставят в бъдеще достатъчно ресурси за ЕФС Плюс за изпълнение на задачите от рамките на европейския семестър семенцър и е, задачи, които са установени в препоръките за страните. Как ще бъде изпълнено това, трябва да се изясни, защото тук проектът на комисията е изключително бегал, той от общ характер. Е, предложението има дефинитивно своите силни страни, но на много места не изпълнява моите очаквания и това съм отразила в проекта за становище и в е, измененията към него. Според мен, връзката между ЕСФ Плюс и европейския семестър, както и препоръките за страните, подкопава естеството на Европейския социален фонд, а именно насърчаване на кохезията между регионите. В този смисъл съм внесла някои изменения, съгласно които държавите членки, независимо от европейския семестър и препоръките за страните, могат да продължат да изпълняват регионални стратегии, които да са финансирани от ЕФС. Е е, също така има много изменения, които са внесла за разпределение на бюджетните средства. От предложението на комисията не става ясно колко средства ще предоставят държавите членки за социалното включване. Според мен трябва да се изясни, че тези 25% от средствата за социално включване и допълнително 2% за е, лица в най-силно е, неравностойно положение. Това трябва да се инвестира. Що се отнася до младежката безработица, безработица. Тук трябва да предвидим по-голяма сума. Е, за това дълът предлагам да се увеличи от 10 на 15% на тези средства. Освен това предлагам държавите членки, в които а, е, така наречената мит квота е под тази на Европейския съюз, да се използва за борба с младежката безработица е, там, където е, найемите са по-високи от средните найеми за Европейския съюз. Мога да дам пример от Германия. В Германия е, найемите са по-низки от средното са по-високи от а, е, нивото в източноевропейските страни, но по-низки от средното за Европейския съюз. Така че а, е, аз съм сигурна, че а, е, това ще засегне и много други региони, в които а, найемите като цяло са по-низки, обаче все пак има региони, където А, които са засегнати много силно от младежката безработица, така че тук предлагаме изменение. Като докладчик е, мога да посоча, че една от основните цели е въвеждането на базирани на култура мерки като средства за насърчаване на социалното включване. Също така трябва да се увеличи е, мобилността на хората, да се намалят случаите на напускане на училище и е, децата да бъдат предпазени от бедност. Освен това, искам да посоча, че ще внеса и още изменения. Поради краткото време не можах да осветля изцяло някои аспекти от моето становище, така че аз също ще внеса допълнително някои изменения, които са свързани е, най-вече с малцинствата, диверсифицирането на образователния персонал – също така използване на средства от ЕФС за Еразмус. Тук трябва да има връзка между двете програми, но комисията все още не е обяснила как ще се осъществи тази връзка между програмите, как ще изглежда тя и как ще се изпълни на практика. И накрая ролята на спорта за социалното включване. Смятам, че Колегите проявиха голям интерес по време на е, заседанията на работните групи. Също така имаше заседание на 4 септември с секретарията. И искам да ви припомня, че за тази седмица има планирана втора среща. Докладчиците в Сянка и техните екипи са поканени и мисля, че всички е, сме на мнение, че това предложение може да се подобри. Имам предвид предложението на комисията и за това се радвам на вашите изменения, предложения и се надявам, че е, единодушно ще можем да изпратим силен сигнал до МПЛ с надежда нашите изменения да бъдат включени в окончателния доклад, като се вземат предвид особените компетенции, които имаме като Комисия по култура. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. В момента от докладчиците в сянка само един, а всъщност двама присъстват. И за това ще започнем с госпожа Еванс. Две до три минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изготвянето на това чудесно становище. Мисля, че имам сте направили чудесни препоръки за подобряване на предложението на комисията. Всъщност има много елементи от това предложение, което приветствам и по-конкретно концентрацията, която се предвижда върху въпросите свързани с младите хора. Това е въпрос, на който и вие се спряхте. Подкрепям факта, че са предвидени 25% от средствата да се разходват за споделено управление и за справяне с въпросите на социалното приобщаване. Всички ние добре знаем колко е важно да се обърне внимание на уязвимите групи, като например дълготрайно безработните, маргинализираните групи, децата и така нататък. Те са специално и конкретно посочени в политиките за приобщаване. Ролята на културата, разбира се, също трябва да бъде подчертана. Достъпът до култура е изключително важен, за да може да се подобри социалното сближаване. Както и вие посочихте, трябва да видим как програмите като Erasmus Plus работят към момента, за да може в крайна сметка в бъдеще те да допринасят допълнително за работата на Европейския социален фонд. В моя избирателен район, Уейлс, постъпват значителни средства. И трябва да кажа, че ние сме разработили и изпълнили множество успешни проекти. Една от организациите е всъщност мрежа на жените, която се занимава с насърчаване на равенството на половете. Посредством финансиране от Европейския социален фонд, те са успели да предоставят подкрепия на хиляди жени. Не просто да намерят работа, а също така да получат обучение, за да могат да вземат повече ръководни позиции, да са ръководители на екип и така нататък. Това е въпрос, от който съм изключително горда. Освен това имам имаме чудесна мрежа от колежи и образователни институции, които работят съвместно. Така че от всичко това мога да заключа, че знам добре колко ефективен може да бъде Европейския социален фонд. Приветствам вашето предложение да се надгради над вече постигнатото, за да можем да изградим една чудесна, по-добра програма за бъдещето. Благодаря. Благодаря, госпожа Билда. Ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че предложението за регламент на комисията е твърде е будещо загриженост, защото е, става дума за цели за включване на мигрантите, които са посочени като граждани на трети страни и те са включени в частта социално включване. И всъщност 25% от ресурсите, е, аз мисля, че това е повече от тези 10% за е, безработицата на младите, хори, е, на младите хора. И е, също така комисията може да оцени миграционната политика на държавите членки. И също така препоръката на комисията от юни 2018 година Франция има загриженост за включване на мигрантите в пазара на труда. Също така има мерки за положителна дискриминация. Представяме си и резултата, когато условията за приемане на мигранти непроменими. И е, аз мисля, че всички държави, е, например като Унгария, стигматизирана на миналата пленарна сесия, аз мисля, че това е едно неприемливо отклонение. Благодаря. Благодаря. Сега, има ли други членове, които желаят да вземат думата? Господин Офлан, за една минута. Uh, yeah, uh, I... Благодаря. Исках само да обърна вниманието ви към нещо, което беше посочено и във вашия изключително добре разработен доклад. Вие споменахте за съгласуване на политиките под шапката на Европейския социален фонд. Като бивш член на комисията ЕКОН мога да подкрепя това, защото в много сесии сме участвали съвместно с господин Драги, който говори непрекъснато за структурните реформи, които обожава. Много често това води обаче до много по-низко ниво на социална закрила, не до по-високо такова. Всъщност има забавяне на достъпа до получаване на пенсии, намаляване на обещетенията за болничен и така нататък. Това е всичко е свързано с единната европейска валута и всъщност върви абсолютно противно на целите, които са зададени за Европейския социален фонд. Тук не говоря само за социалните реформи, а и за макроекономическите политики, които са наложени на държави като Гърция. Всъщност, така си гарантираме, че ще повишим допълнително нивото на безработица сред младите хора и вече сме го постигнали това. Така че мисля, че съгласуването на политиките е в доста лошо състояние. Това е. Благодаря. Благодаря, Силвия Коста, за една минута. Eh, много благодаря за това становище. То е изключително изчерпателно, много конкретно. Както и вие казахте, тук става въпрос за факта, че Европейският социален фонд ще, финансирането му ще бъде всъщност повишено до 23% от европейския бюджет. в рамките на този фонд се събират други четири много важни фонда. Наистина се надяваме, че няма да сме изправени пред опасността да се загуби специфичната същност на фондовете специфичния им характер. В тази връзка аз отправих една препоръка. Помня ясно, че при предходния програмен период бяхме изключително разтревожени от факта, че разпоредбите за Европейския социален фонд всъщност се прилагаха и за фонда на, за европейско подпомагане на най-нуждащите се лица. Това обаче бяха два различни по своето същество фонда като работата на единия трябваше да се подкрепи от страна на неправителствения сектор. С това казвам, че е много важно да имаме добро разпределение на квотите. Квотите, които ще бъдат преразпределени, например, за младите безработни лица. И в тази връзка имам въпрос. Не знам дали правилно разбрах, че се предвижда задължение да се дадат повече квоти на най-нуждаещите се лица, особено в определени държави членки, които не са постигнали определени прагове, определен таван. Това на практика. Да, знам, че а, надвишавам времето си, но наистина имам един конкретен а, въпрос и то е следният. Тази квота дава възможност на държавите членки, които не са в състояние в своите а, вътрешни региони, където, например, има а, високо ниво на лица, които не са обхванати от образователната система и не работят. Та, те ще получат повече квоти. Правилно ли разбирам? Благодаря. Преди да отговоря на въпроса, Гледам в посока комисията. Дали представителят на комисията желая думата? Очевидно не. Тогава мога директно да отговоря на въпроса. В предложението става дума за това, че определени средства могат да бъдат използвани само тогава, най-вече когато става дума за младежката безработица, когато е, тази квота на найемите е под е, средното европейско равнище. Имаме обаче феноменът, че естествено в една държава членка тя може да бъде под квотата, но да има региони, които са силно засегнати от младежка безработица, да речем поради особени структурни проблеми. И за това, според мен, не е правилно и не е честно да се каже, само защото държавата членка попада под тази квота, в тези региони да не може, т.е. те тези региони, които са над квотата, да не може да се отпускат структурни е, средства, средства от структурните фондове за борба с младежката безработица. И сега трябва да има регионален баланс в рамките на самите държави членки и да се каже, че онези региони, които са силно засегнати от е, младежката безработица, трябва да бъдат в състояние да ползват средства от структурните фондове, дори и тяхната държава членка е по отношение на тази квота под средното за Европейския съюз. Смятам, че това е честно отношение и за това ние създадохме структурните фондове, за да имаме регионално сближаване. Хелго. Съвсем накратко, госпожо председател. Искам да ви подкрепя, защото вчера се проведе дискусия по ситуацията в Италия. Ясно е, че Италия също е една държава, в която северната част е много по-добра от економическа гледна точка, отколкото, от южна, отколкото южната. Смятам, че сте абсолютно права, че като цяло, когато говорим за национални държави, те може да изглеждат чудесно на хартия, но това не въжи и за определени райони, примерно в тях. Така че, ако искаме да окажем въздействие върху социалната справедливост, трябва да действаме действаме и трябва да действаме съгласно това, което и вие предлагате. Благодаря. Благодаря. Ще се радвам да получа следващи изменения и както казах, е, тази среща ще има среща на заинтересованите страни. Оттам също ще постъпят предложения. Искам да припомня още веднъж срок за внасене на изменения 27 септември 16 часа а гласуването е предвидено за 8 ноември. Комисията Емпъл по всяка вероятност ще гласува на 27 ноември. Виждате, че това е много натоварен график, но мисля, че ще се справим. Благодаря за вашите изказвания и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 4. Тук ще гласуваме едно становище на колегата Бочкор минимални стандарти за мълцинствата в Европейския съюз. Тук става дума за доклад по собствена инициатива и искам да попитам госпожа Бочкор дали желая да каже нещо или можем директно да минем към гласуване. Добре. Нека тогава да преминем към гласуване. Сега трябва да извадя съвсем набързо картата си за гласуване от чантата. Моля да ме извините. Всички приготвили са картите си. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. 6 гласа за, 10 против. Отхвърля се. Изменение 45 за. Против. Въздържали се. Приема се 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 96 за. Против. Въздържали се. Не съм сигурна. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 10 гласа за, 6 против.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме измененията до 89 амблок? Добре, от 77 до 89 амблок за. Не, не може. Гласуваме по-отделно. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега, от 81 до 89 можем амблок да гласуваме. 81 до 89 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 1 по изменение 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за против, въздържали се, приема се 92 за, против, въздържали се. Нека да проверим 92 начало на гласуването, край на гласуването. 8 за, 7 против, приема се. 95 за, против, въздържали се. Ако не си вдигате ръцете по-високо, не виждам. 95 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 7 гласа за, 9 против, 98 за, против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 7 за, 9 против, 97 за, против, въздържали се, мисля, че беше същото мнозинство. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване.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 въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 132 за, против, въздържали се, отхвърля се 133 за, против, въздържали се, отхвърля се 134 за, против, въздържали се, отхвърля се 136 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по именно цялото становище, начало на гласуването. Край на гласуването. 14 гласа за, 2 гласа против, без въздържали се, приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчик. Госпожа Бачкор, моля. Английски. Искам само да ви благодаря. Много съм благодарна за подкрепата и за това, че гласувахте. Мисля, че темата е много важна за нас, за онези общности, в които имаме малцинства в Европейския съюз. За това наистина много благодаря за оказаната подкрепа. Благодаря на колегите, благодаря на моята асистентка Аника, която вложи много в този доклад. Благодаря на Фабия, на секретарията, на съветниците и на докладците в Сянка, защото заедно работихме много добре и благодаря за това, че подходиха конструктивно и че успяхме да проведем добри дискусии по тази тема. Отново благодаря. Благодаря и от мен, от моя страна, за добра работа, извършена от докладчика, разбира се, е, и от страна на докладчиците в Сянка и секретарията. Още веднъж ви благодаря най-сърдечно. Така, сега Уважаеми колеги, сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Представяне на възложеното от Комисията по култура проучване, поискано от Комисията по култура и образование, възложено и ръководено от тематичния отдел Цифрови умения в 21 век. И искам сега да приветствам най-сърдечно. Трябва да внимавам как ще произнеса името Та, сърдечно добре дошла на Юстина Вайко Тайте Паскалски. Надявам се, че до някъде правилно произнесох името ви. Сърдечно добре дошла в нашата комисия. Госпожа Паскалски идва от Института за обществена политика и управление от Литва и както можете да си представите, последните 3 часа, следващите три часа от нашата среща ще са посветени на една тема, която е най-горе в дневния ред на Европейския съюз – цифрови умения. Започваме с представянето на посоченото проучване за цифровите умения в 21 век и след това – ще помоля представителя на комисията, госпожа Бенини и господин Димитров, е, да е, представят е, програмата за цифрови умения, след което ще имаме малък кръг на дискусия и след това ще преминем плавно към точка 6 от дневния ред, за да можем да създадем една цялостна картина по тази тема. Сега обаче Искам да дам първо думата на нашия експерт, госпожа Вайкотайте Паскалске. Виждате колко ми е трудно да ви произнеса името, но вероятно и на вас ви е трудно да произнесете моето, така че сърдечно добре дошла, предоставям ви 10 минути да представите проучването. Давам ви думата. Uh, hi everyone. Здравейте, казвам се Юстина Вайкотайте Пълс Паскалски. Благодаря за чудесното въведение. Ще ви запозная с нашето проучване във връзка с цифровите умения през 21 век. Първо ще ви запозная с общ преглед на доклада. След като излезе плана за действие на комисията в областта на цифровите умения – трябваше да направим преглед на академичните дейности и да видим къде биха могли да се предложат действия и съответно как да се подобрят нещата от гледна точка на вашата комисия, Комисията по култура. Първо, нека да говорим за предизвикателствата. Имаме ниска свързаност на училищата и недостатъчни умения на, образова... на учителите, които да използват цифровите инструменти. Това се дължи на едно допълнително нещо, а именно липса на допълващо обучение. Говорихме за инструмента селфи като основна инициатива. Това е инструмент за самооценка, който би могъл да подкрепи проблема с липсата на цифрови умения в учителите. Самите образователни институции могат да създадат ефективни стратегии за цифровизация, ако знаят своите силни и слаби страни. Тоест, работим върху предположението, че самите образователни институции могат да изградат своя капацитет. В доклада ние препоръчваме това да се разглежда като много важна инициатива, но трябва да има и подкрепа на ниво структурни реформи в държавите членки. Поради тази причина препоръчваме комисията да насърчи реформите на национално ниво, за да се промени учебната програма, по която се обучават и учителите, и учениците. Още нещо важно, което беше свързано с доклада авторските права в, образ... в областта на образованието. Виждаме, че има голяма несигурност по отношение на това как да се използват цифровите материали за обучение и от учители, и от ученици. Затова трябва да има повече информация, особено след като в сила влезе новата директива за авторските и сродните им права. Още един набор предизвикателства, който не успяхме да набележим. Липса на цифрови услуги и липса на мобилност. От тази гледна точка плана за действие предлага да се разработи една рамка за дигитални квалификации и за придобити по цифров начин умения. Много сложна е темата. В доклада ние препоръчваме да се проведат допълнителни обсъждания във връзка с начина по който би могла да се управлява тази рамка. Трябва да имаме общ обмен и стандарт за съхранение между институциите, защото в момента много от образователните институции се намират на различно ниво по отношение на разработката на своите цифрови инструменти и съответно издаването на цифрови квалификации. Още едно от предизвикателствата е, че европейския пазар на труда ще загуби своята конкурентна способност, ако нямаме достатъчно наблягане както на общите, така и на специфичните дигитални или цифрови умения. Една от нещата, които може да се направят спрямо плана за действие, е да се създаде обща европейска платформа, която да засили сътрудничеството. В плана за действие се казва, че трябва да има една платформа, в която висшите училища да могат да обсъждат и обменят добра практика. В нашия доклад ние препоръчваме следното. Трябва да се говори за тази платформа от гледна точка на потенциалните заинтересовани страни, т.е. висшите училища, и да се разгледат възможните опции за синергия с други вече съществуващи инициативи, да речем от гледна точка на програмата Erasm+, която насърчава сътрудничество в областта на висшето образование. Още нещо, което ние видяхме в плана за действие ниска медийна грамотност при децата и младите хора, също така увеличаване на разликата между половете. При момичета се наблюдава по-нисък интерес към точните науки и компютърните науки. По точни науки разбираме а, точни науки, технически, инженерни и математически специалности. Идеята е да насърчим момичетата в тези области и да насърчим тяхното кариерно развитие. В нашия доклад обаче ние открихме, че е необходимо да има по-конкретна стратегия и ясна пътна карта за това как да се улесни сътрудничество и действията във връзка с тази тема. Поради това е необходимо да имаме стратегическа рамка с планирани действия и една много ясна пътна карта, която да свързва възможните дейности в политиката с евентуалното финансиране, за да може всичко това да бъде адекватно разгледано. Освен това, и последно, но не по важност, плана за действие казва, че трябва да имаме постоянни дейности във връзка с цифровото обучение, защото сега нямаме надлъжни данни във връзка с това. В плана се предлагат много наброй дейности, една от които е референтно проучване, за да се види какъв е постигнатия напредък от гледна точка на образованието в областта на информационните и компютърни технологии. Имаме едно проучване, в което са разгледани цифровите умения на учениците в цяла Европа. За момента това едва започва да се разработва, но би могло да донесе до много добавена стойност в европейското образование и разбира се, трябва да видим не само какво може да се предостави, но и какво се търси, т.е. как да се използва обучението по анализ на данни. Затова ние смятаме, че си струва да разгледаме препоръките на съвместния научен център. Трябва да се разгледат къде са приоритетите по отношение на тези аналитични пилотни програми за научаване на, на аналитични умения, след това да се види как ще се приложи на практика, какви инструменти трябва да се разработят и да се намерят лица, които ще отговарят за координация и контакт с заинтересованите лица на европейско и национално ниво. Ако имате въпроси, ще можем да ги обсъдим по-късно, когато имате възможност да ми задавате въпроси. Благодаря ви! за наистина конкретната презентация. Вие успяхте да постигнете много сериозна конкретика. Мисля, че резултатите ще бъдат използвани в нашата работа и ще бъдат включени в нашия доклад. Преди да преминем към въпросите и отговорите, бих искала да изслушам и представителите на комисията. Давам думата на вас, за да може да ни кажете за това какво мисли комисията какво бихте искали да отбележим ние по отношение на вашия план за действие. Чудесно е, че тук има експерти. И все пак е добре да чуем нещата и директно от вас. Приветствам и двамата представители на комисията. Разбирам, че господин Димитров ще се изказва. Заповядайте. Zusammen zehn Minuten, wie Sie sich das aufteilen, ist Ihnen überlassen. Bitte. Имате 10 минути, двамата заедно. Благодаря. Добър ден от мен. Първо искам да благодаря за възможността да участвам в това обществено изслушване. Комисията, разбира се, приветства възможността да представи пред членовете на настоящата комисия плана за в областта на цифровото образование, което приехме миналата година. Ще поговорим за обосновката, за някои конкретни дейности, като ще дам последствие думата на колегата от Генерална дирекция Connect. Тя седи точно до мен. Вероятно няма да се изненадате, като, представи, че, като представител на Генерална дирекция образование и култура ще кажа, че инвестициите в образование и обучение са най-добрите инвестиции в бъдещето на Европа. Те насърчават създаването на работни места и всъщност това ги прави изключително важни, за да можем да отговорим на развитията в обществото и адекватно да оборудваме настоящите поколения за днешния ден, а и за бъдещето. Едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени, е цифровата трансформация. Всички ние добре знаем, че няма как този процент, процес извинете, да бъде спрян. Това, което можем да направим обаче, да го осъществяваме и в рамките на образователната система. Няма да ви заливам с статистика, но искам да ви покажа една конкретна графика, която според мен е изключително полезна. За тези от вас, които изобщо виждате на екрана, това е информация за проникването на смартфони, е, интелигентни телефони във възрастовата група а, до 15 годишна възраст. Значи 83% от децата в тази група през 2017 година са а, имали смартфон. Към днешна дата, вероятно, броят им вече се е повишил на 90%. Всички добре знаете какво означава това. Преди 10 години, само да припомня, процента беше близък до 0. Виждате как цифровизацията нахлува в живота и на децата включително. Това са цифри от Обединеното кралство, между другото. Това трябва да уточня, но смятам, че те са показателни за много други части на Европа. Цифровата трансформация създава възможности на пазара на труда. Въпреки това обаче ние все още не използваме в максимално голяма степен потенциала, който ни се предоставя. На тази карта виждате процента на лицата заети в сектора на технологиите по-голямата, повече от 6% в държави като Финландия и Швеция са места заети от професионалисти в технологичния сектор. Значи тук говорим за повече от половин милион души. В случай, че не използваме тези данни, ще при вземането на решения ще се окажем в ситуация, в която изпускаме възможности. Идеята на европейското образование и на плана, който ние сме разработили, е да можем да дадем възможност до европейско образование на всички, които поискат, като учебниците и учебните помагала ще бъдат много по-лесно достъпни. За да може цифровото обучение да е напълно приобщаващо, обаче, ние трябва да, се, да използваме технологиите по максимално удачен начин. На този фон образованието не трябва, разбира се, да изостава. Училищата, университетите трябва да са в крак с бързите развития на интернет, а това не винаги е така. Това, което виждаме днес е, че образованието и обучението се поставят на върха на политическите приоритети. Миналата година на срещата на върха в Гетеборг, комисията посочи конкретни стъпки за създаването на европейско образователно пространство до 2025 година. Планът за действие в областта на цифровото образование е всъщност една от първите дейности, представени по време на тази среща на върха. Заложили сме си три приоритета. В те обхващат 11 различни дейности. Трите приоритета са свързани с първия използване на по, по по-добър начин на дигиталната технология, развиване на съответните цифрови компетентности и умения и третия приоритет е подобряване на образованието чрез по-добри данни. Искам да благодаря на всички, които допринесоха за извършването на това проучване в тази сфера. Тази инициатива е съвместна между много различни генерални дирекции, като а, множество генерални дирекции участват в нея, въпреки че тя, тя е водена от нашата дирекция. Сега, накратко, под първи приоритет ние възнамеряваме да подобрим начина по който се използват цифровите технологии при обучението и образованието. Знаеме, че цифровите технологии могат да допринесат за по-доброто учене и обучение, но ние не винаги използваме тези технологии по най-удачния начин. Въпреки, че има огромен достъп до подобен тип технологии, често той не дава желания резултат поради различни причини, например свързаността. Има още много какво да се свърши в тази посока – Вторият стълб или втория приоритет е този свързан с цифровите умения и компетенции, а именно как те могат да станат по-достъпни, как могат да бъдат доразвити. Няма спор, че цифровизацията предполага цифровите умения на, всек, на всяка личност да бъдат множество и те да се разпро... развиват непрекъснато. Един на всеки пет обаче млади хора няма основни цифрови умения. 90% от настоящите работни места предполагат наличието на такива умения. Можете да си представите, че тук имаме голямо раз... така, разминаване. Голяма част от работните места в бъдеще ще изискват корено различен набор от умения. Знаем, че едва 15% от представителите на технологичния сектор са жени. Това е още един проблем, който допълнително влушава ситуацията в, по отношение на цифровите умения. Ако погледнете каква е ситуацията в, при студентите жени в тези сфери, ситуацията е дори по-лоша. Окончателният трети приоритет е свързан с подобряването на образованието възоснова на по-добри данни и предвиждания за бъдещето. Този трети стълб предвижда начини за подобряване на образованието чрез експерименти, чрез нови изпитвания. Разглеждаме прилагането на варианти, които до сега все още не са били прилагани, проучването им и съответно захранването на тази информация в образователната система. Преди да премина към това да дам думата на колегата ми, искам да посоча някои от дейностите, които сме разписали под тези три приоритета. Ще започна с дейността, наречена селфи, а именно инструмент за самооценка, който се прилага в училищата. Това е инструмент, който, на който беше даден началото миналата година, като пилотен проект на 25 октомври тази година официално беше дадено начало на използването на този инструмент. Той е тестван в вече 10, 10 държави членки като всъщност това е инструмент за самооценка, която дава възможност на училищата да сами да преценят какви са техните способности и възможности по един холистичен начин. Разбира се, този инструмент дава възможност на училищата да предприемат и необходимите стъпки, за да подобрят ситуацията. Втората дейност, за която искам да кажа две думи, е потребността да се подкрепят цифровите възможности и способности на жените студенти. Това е много сериозен проблем. Ние разработваме набор от дейности, свързани с семинари, които да развият предприемаческото мислене в технологичната сфера на жените и момичетата. Тук говорим не само за умения и за модели за подражание. Идеята е да вдъхновим момичетата и жените чрез пример от вече успешни жени предприемачи в тези сфери, за които говорим. Последната дейност, която искам да упомена е дейността свързана с използване на анализи за учене и изкуствен интелект. Тук говорим за учене посредством машини. Говорим за така нареченото явление crawling data. Това са данни, които ще захраним обратно към звената в университетите, които разработват учебната програма. По този начин учебните програми за магистърските и бакалавърски програми ще бъдат такива, че да са по-близки до реалния пазар и до реалните потребности на хората. Сега да дам думата на, на Фабриция. Uh, Благодаря. Благодаря ви за това, че наблягате на цифровите умения. Винаги е много освежаващо някой друг да погледне свежо върху твоята работа. Нека да поговорим за това как работят комуникациите и човешкия фактор в държавите членки. Това е което прави нашата генерална дирекция и това може да го видите в индекса за цифрова економика на съответната страна, за да може да видите до каква степен имаме свързаност и до каква степен играе роля човешкия фактор. Ако видите плана за действие в областта на образованието, говорихме за дейност едно. много е важно да имаме бърз интернет в училища, защото ако го няма, това е проблем. Имам още 18% от училищата, които не са свързани. Важно е да се види каква е ситуацията в съответната държава членка, така че от една страна трябва да видим каква е възможността тези училища да се възползват от финансиране в рамките на настоящата рамка за финансиране. Това става с помощта на СЕРВ инструмента за свързаност на Европа, но и с помощта на социалния фонд, в който са заделени средства за училищата. И ако погледнем тази част, имаме възможност да се възползваме от мрежата за широко скоростен интернет, така наречения broadband можем да се фокусираме върху това да подмогнем училищата в необлагодетелствените региони. Също така Connect Europe, този инструмент, дава възможност да се постигне по-добра скорост на интернет и в училищата. Това е специално разписано, така че тук трябва да продължим да работим и да обръщаме внимание. Ако стигнем до дейност 6, любимата ми дейност – зададох въпроса на колегата дали можем да ви дадем значки. Става въпрос за Европейската седмица за кодиране. Тази година от 6 до 13 октомври тази инициатива целта е 50% от училищата да бъдат обхванати до 2020 година. По какъв начин ще го направим? Всяко училище трябва да има възможност да извърши нещо във връзка с кодирането, защото кодирането е нещо от изключително значение. Това е инструмент, който е свързан с нашите потребители. Става въпрос за кодирането или за програмирането. И Европейска седмица за програмиране е за всички, така че ви приканваме да участвате. На слайда може да видите, че има доста връзки към професионалните източници и експертите, които са на разположение. Може да ги използвате. Използваме онлайн мониторинг за да можем да разгледаме предизвикателствата в тази област, в областта на програмирането. Така че мога да ви кажа как изглежда тази седмица. Много ентусиазирани хора и е наистина истинска радост да видим какво се случва. И ако стигнем до последната дейност, защото аз знам, че нямаме много време, а вие имате и въпроси, предизвикателствата, свързани с цифровата трансформация – това заглавие всъщност отваря един дълъг списък от неща, които можем да разглеждаме като предизвикателства. Каква, какво е ответното действие? Информационни събития и кампании. Една от тях е Безопасен интернет за вас. Инициатива стартирана от госпожа Мария Габриел. Насочена е към деца, учители и родители – и децата се насърчават да обсъдят въпроси свързани с интернет и да подхождат отговорно към своето онлайн поведение. През месец ноември ще обявим и победителите в тази инициатива. Нещо последно става въпрос за жените и цифровите умения. Темата е от изключително значение за нашия ресорен комисар – Имаме стратегия. Имаме и списък с показатели, по които да оценяваме напредъка. Ще представим нещата в съвета четвъртък тази седмица и следващия октомври смятаме е, това да стане публична кампания. Благодаря. Благодаря и на двете всъщност на двамата представители на комисията, господа Бенини и господин Димитров. Сега преминаваме към кратка дискусия и тъй като няма толкова членове на Европейския парламент в залата, мисля, че не трябва да се формализираме и да казваме първо докладчиците в сянка. Всъщност всеки, който има въпроси, може да вземе думата и докладчиците в сянка може би ще получат предимство. Докладчика по нашия доклад по собствена инициатива, за съжаление, още не е тук, но се надявам, че в днешния следобед тя ще дойде. Така че пак дискусия тип пинг-понг, въпроси и казвайте всъщност към кого от тримата експерти отправяте въпроса си и веднага ще получите отговори. Така продължаваме. Първо, Давам думата на колегата Родригес. Давам ви думата. Опитайте се за две минути. Thank you, Cher. I'm going to speak in Portuguese, so I will ask you to put the phones. Uh, ouvi com muita atenção. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря португалски. Искам първо да ви благодаря за експозето, което беше направено от Кристина. През 2015 година аз бях докладчик по достъпа на жените до образование. И тогава си зададохме въпроса как се получава така, че е, младите жени се, не се записват, да речем, по е, курс, в курс по информатика. Какво мислите, например, за квоти в е, Португалия, това би било нещо предварително. Мога да кажа, че в сферата на информатиката са основно мъже, но що се отнася до обучението по информатика, там вече има много по-балансирано участие на жени и каква е вашата позиция по създаването на квоти в това отношение? Също така има действие 8, представено от комисията. Имам въпрос по него. Аз съм докладчик в Сянка за групата на социалистите по тази тема и има две, два университета от региона от крайните райони – аз самата идвам от такъв отдалечен район и е, всъщност е, какво може да се направи, за да се подобри ситуацията там. Е, този курс е, по информатика не се предлага в университетите. Става дума по-скоро за по-генерални курсове, по-общи курсове и не толкова фокусирани. И след това комисията се показва щедра, но е, този курс е, не се предлага в крайно отдалечените райони. Това действие трябва да се включи в педагогическата практика и искам да попитам дали е, възрастните биха проявили по-голямо участие в тази сфера. Моя въпрос беше адресиран към експерта, който се занимава с това проучване, така че вероятно тя ще трябва да отговори. Благодаря. Благодаря за въпроса. Ще коментирам накратко. Това, което ние анализирахме, бяха конкретните действия, свързани с плана за действие в областта на цифровото образование, план разработен от комисията. Въпросът, свързан с момичетата в образованието, показва следното. Според поръчването, въпреки че голяма, голям брой момичета избират в началното училище да учат подобен тип специалности в областта на науките, технологията, инженерните науки и математиката. Впоследствие обаче те не избират този, тази сфера на развитие, защото отсъстват модели за подражание. Средата не е такава, че да способства тяхното развитие в този сектор. Стереотипите все още гласят, че тех, сектора ИКТ все е предимно за момчета и мъже. Можем да потвърдим това, което и вие казаха, казахте, че на ранен етап от образователната система еднакъв брой момичета и момчета се захващат с теми от областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката. Впоследствие обаче разликата на половете се повишава в тази сфера. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Благодаря. Господин Димитров, госпожа Бенини, кой ще отговори? Господин Димитров. Uh, Благодаря, госпожо Родригес, за вашия въпрос. Ще започна с един общ коментар, който е свързан с това, което вие казахте за общия подход, който сме предприели. След това ще кажа как ще се уверим, че действията ще бъдат подложени на надлежно наблюдение и как всъщност те ще бъдат внедрени в класната стая. Бих искал да подчертая, че се намираме в контекста на правилата за субсидиарност. Вероятно, аз ще съм първия, който ще спомене този въпрос и ще го подчертая. Не забравяйте това, когато говорим за темата образование и обучение. Това е въпрос, по който вече чуваме становище от няколко държави членки. Те се свързаха с нас от януари насам. Например, получихме становище от Бундесрата. В това становище те заявяват, че изключително сериозно приемат всички тези въпроси. Аз ще подходя обаче към отговора на въпроса по различен начин. Причината, поради която наричаме този документ план за действие, е, че той се състои от конкретни действия. Някой може да каже, че някои от тези действия са доста тясно специализирани или пък не са достатъчно добре разписани. В тази връзка ние сме разработили набор от фишове, в които се обявя, об, обяснява какво е съдържанието на всяка дейност. Не съм сигурен дали университетите са получили вече тези документи, но мисля, че тези документи всъщност представляват една неделима част от пакета. А що се касае до въпроса как ще стигнем до класната стая, първо трябва да бъдем пределно ясни и да кажем, че не съм сигурен, че точно от нас зависи да стигнем в а, класната стая. Да, това е така, когато говорим за обмена на добри практики. Ето в тази връзка сме разработили инструмента селфи. Именно в тази връзка разработихме и много успешния проект с повече от 60 000 студенти и преподаватели, които участваха в този пилотен проект. И именно заради това сме си дали и целта от 1 милион до края на времевата рамка на плана на действие, за действие. Що се касае до това, което вие питате по отношение на конкретни дейности, за които ще използваме за внедряване на тези предложения в класната стая. Това, което мога да кажа, е, че се надяваме, че това, което правим, ще вдъхнови държавите членки. Ние няма как да влезем във всяка една класна стая по-отделно. Що се касае до а, обучението за възрастни хора, получили сме такива коментари от други заинтересовани страни. Трябва да кажа, че сме взели съзнателно решение да обърнем внимание на а, висшето образование, на а, образованието в рамките на а, училищата, но сме изключили от плана обучението, което се предоставя на възрастни хора. И въобще е, продължаващото през целия живот обучение. Това ще бъде обхванато от следващата МФР. Разбира се, ние няма как да обхванем изцяло картината, съгласен съм и смятам, че това е нещо, което заслужава внимание. Благодаря. Така, много ви моля, обаче бъдете кратки, защото иначе няма да стигне времето. Госпожа Бенини. To... Съвсем накратко искам да подчертая отново това, което се каза. Именно има стратегия за жени в цифровата сфера. И това е въпрос, който се приема много сериозно от комисаря. Комисаря, която е наистина пионер в тази борба. Тук се включват три основни оси. Първо, да се борим с стереотипите. Вие казахте сами, че жените, по-скоро момичетата, навлизат в тези сфери в по-ранните етапи на образование, но не избират да продължат да се занимават с това по-накъсно. -по Тоест, това се дължи на факта, че а, пред тях не се а, така, очертава ясен кариерен път в тази посока. Именно за това ние насърчаваме момичетата да се включат в тази сфера. Между другото, предстои да се раздават и награди в тази посока, а именно жените в цифровата сфера. Информационните и комуникационни технологии като цяло. Друг аспект, който искам да посоча е свързан с предприемачеството. Има мрежа от жени предприемачи с която работим. Ние предстои да дадем началото а, на инициатива, свързана с а, поемане на ангажимент от изпълнителните директори, които на, на различни фирми, които оперират онлайн, да наемат а, а, жени и да се ангажират с това да се стопи тази разлика. Надявам се, че това ще доведе до конкретни резултати. Господин Малинов, опитайте за две минути. Thank you. Thank you, Petra. Благодаря, Петра. едно щастливо стечение на обстоятелствата. Връщаме се от Силиконовата долина и ми се струва, че са малко по-добре подготвени, отколкото бихме били иначе. Наистина впечатляващо е, имаме почти същата презентация сега, като онази, която чухме в централата на Apple. Те говорят малко по-различно по отношение на терминологията, дигитални предприемачи и така нататък. Може би очаквахме нещо друго, но те говорят за онова какво... Те, те говориха за това какво правят те в областта на образованието. Струва ми се, че те са доста по-напред и по-добри от всяко едно правителство и тяхното и тези на Европейския съюз. Те говорят за същите цифри 40% от работната сила, 90% ще бъдат свързани от тук нататък с цифрови знания. В тяхната академия не бяха показани някакви различия между момичета и момчета. Не знам как го правят, може би трябва да погледнете дали работят с по-добри тестове или с нещо друго, но в тяхната презентация за разликата между половете не беше казано нищо. Искам да разбера нещо. Дали вие, дали всички ние знаем, че заедно с нашите усилия има един друг паралелен процес, който идва от частния сектор, от бизнеса. Ние сме толкова по-назад от гледна точка на това да произведем необходимия брой хора, които им трябва, че те дори вече не очакват почти нищо от университетите и училищата. Добре, не съвсем нищо, но казват 10% ще дойдат от официалните образователни институции и казват, ние подемаме инициативата. Кои сме ние? Всички частни фирми и компании. Те създават свои собствени образователни структури. Когато разгледаме тези структури, не искам да кажа нещо лошо, но те са много по-полезни от всичко, което ние се опитваме да правим. Така че това е парадокс, с който иска да ви запозная. Бих говорил и по-дълго, но виждам, че времето ми свърши. Госпожа Бенини, заповядайте. Струва ми се, че обсъдихте реалността такава каквато е и ако погледнем напред, формалното образование на национално и регионално ниво ще продължи. Това е в мандата на нашите национални държави и в нашия мандат, но на цифровите умения и тяхното придобиване е нещо, с което се занимават и компаниите една по една. Ако цитирате примера в Америка, проблема в Америка много често е следния. Веднъж след като бъдат обучени служителите, в тяхните договори се включват специални клаузи, които не им позволяват с помощта на обучението, което са получили, да си потърсят или да вземат друга длъжност в друга компания. Ние окоръжаваме трансфера на знания между държавния и частния сектор и това всъщност е същността на програмата Digital Europe, която е свързана с използването на високо на високи технологии, киберсигурност и там има и раздел посветен на уменията. Там се случва комуникация в областта и всъщност в рамките на тези центрове за придобиване на компетенции. Така че комисията наистина сериозно приема необходимостта да имаме връзка между развитието на технологиите, развитието на уменията и подпомагането от наша страна. Хелга Трипл. Благодаря, благодаря за направената презентация. Искам да започна там, където приключи колегата Малинов. Аз също бях част от делегацията в Силиконовата долина и бях наистина впечатлена от културния капитализъм, и цифровия капитализъм в Калифорния. Много е различно онова, което те обсъждат, спрямо това, което ние обсъждаме. Те са поне 10 години напред. И за това, от гледна точка на това, че ни трябва план за действие в областта на цифровите умения, че трябва да има информационни кампании във връзка с киберчистота и сигурност, да, така е, но аз ви чух много внимателно. Отношението и нашата готовност да действаме всъщност не отговаря на ситуацията, която видяхме миналата седмица. И сега конкретни въпроси. Говорите за отворените онлайн курсове. 10 години вече поне ги обсъждаме. И аз, доколкото разбирам, винаги Имаме нужда от промяна на уменията и повишаване на уменията по отношение на студентите и учениците, но от огромно значение да имаме чудесни учители. Защото независимо каква е връзката с технологиите, на учениците им трябват истински учители. Втория ми въпрос за това, че е важно да се забързаме. Да, наистина, това е от изключително значение. Защото ако видите по какъв начин те си комуникират, ние посетихме Apple, Facebook, Airbnb, Netflix и университетите Станфорд и Бъркли. Срещнахме се с хора, които са се отказали от работа в тази индустрия, защото смятат, че нещата са твърде опасни. Но връзката между Бъркли, Станфорд и частните компании е много близка. Имат съвсем различен политически предприемачески дух. Те смятат, че няма проблем да се провалиш веднъж, да станеш по-добър, да опиташ пак, а това е различно в Европа, доколкото аз разбирам. Мисля, че всички тези неотложни нужди да променим и повишим уменията на нашите ученици и студенти са нещо, с което трябва да се захванем веднага, защото имаме проблем по отношение на конкурентоспособността. От друга страна обаче, искам, когато говорим за дигиталната или цифрова стратегия, да поговорим и за предизвикателствата. 21 урока за 20, 21 предизвикателства за 21 век. Революцията, свързана с биотехнологиите, какво означава това за човечеството? Какво означава това по отношение на изкуствения интелект? И, и всичко ще бъде данни, но хората трябва да ги преценяват, така ли? Какво обаче правим по отношение на развиване на капацитета на хората да преценят тези огромни масиви данни? Така че ако говорим за стратегията на Европейския съюз, нашата обща перспектива трябва да е наистина доста по-широка. Благодаря. Моля, сега. Вие наистина накратко. Um, are we up to it? <clears throat> well, I... Дали искаме да се захванем с това и дали сме способни да се справим. Ами, ако правим сравнение с Netflix, Apple и така нататък, да, безспорно ще бъде трудно да се прави пряко такова сравнение, защото в крайна сметка тези компании са на върха на технологичното развитие и запазват своята позиция там. Мисля, че това, с което сравняваме е на доста по-широк мащаб. В крайна сметка, ние взимаме правити и аспектите за приобщаване. Опитваме се да направим тези дейности значително по-достъпни за всички. Няма да се крия зад фактите. Безспорно, съгласен съм с това, което казахте, че те са много по-напреднали. Мисля, че това, което се опитвате да кажете е, че 5 години по-късно от комисията, от комисията все още не е разработена политическа инициатива, след 2013 година имам предвид, но това, което ние се опитваме да направим е да разработим един така ясен, изчерпателен подход. Предвидихме го това за 2018 година, може би това не е най-удачният момент, предвид това, че мандатът на комисията изтича, но е хубаво, че можем да заложим всички тези неща в бъдещите развития. Благодаря на парламента за коментарите, които прави, защото следващия колегиум на комисарите вероятно ще вземе много а, внимателно предвид това, което предлагате. По въпроса за учителите. Мога да посоча множество примери за нашата работа в нашата генерална дирекция и как учителите всъщност се поставят на преден план. Мога да спомена пред платформата e-twinning, в която участват повече от 14 000 учители. Те работят съвместно и си споделят информация. От 10 години насам броят на учителите, които се присъединяват към платформата, расте. Не знам дали темпът е достатъчно бърз, но при всички положения темпът нараства. Във връзка с сътрудничеството. Сътрудничеството във връзка и с това, което казахте по отношение на Станфорд. Трябва да кажа, че и в Европа има такива примери, които могат да се посочат. Един от тези примери е свързан с Европейския институт за иновации и технологии. Този институт събира на едно място различните образователни институции и бизнеса в различни сфери. В рамките на тази организация имаме много тясно сътрудничество между бизнес и образованието. Дали имаме нужда от допълнителни стъпки и постижения? Вероятно да. Предстои обаче да ги направя. Благодаря. Госпожа Бенини. Искам само да добавя, че ако погледнем отвъд плана за действие в областта на цифровото образование, това, което можем да кажем, че тези въпроси, които зададохте, в момента се разглеждат в Генерална дирекция Connect. По тях работят университетски преподаватели, експерти, предприемачи в рамките на две работни групи на високо равнище. Едната работи по темата бъдещето на труда, а втората е въздействието на труда върху останалите аспекти. Във втората група също така се обсъждат етичните въпроси. Всичко, за което говорите вие, всъщност е част от темите, по които работим. Все още нямаме отговори, но продължаваме да ги търсим. Благодаря. Благодаря.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 Нямам кой знае какво да добавя. Мога само да кажа, че от гледна точка на научните изследвания и вие посочихте, че има нужда от по-добри умения, по-напреднали умения. И в нашето проучване се стигна точно до това заключение. Плана за действие обръща особено голямо внимание на напред... уменията за напреднали, които да се предоставят на по-широка база хора. Идеята е тук да се включат гражданите в рамките на науката с отворен достъп, така че да се насърчават придобиването на допълнителни умения, включително и във висшето образование. Тук може би връзката с бизнеса липсва, но категорично това е много важен елемент и би следвало да му се обърне внимание в рамките на тази връзка. Благодаря, госпожа Еванс. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на останалите оратори за изнесените презентации. Подчертаването на достъпа до широко лентов интернет е изключително важно, особено в райони като моя, където има обширни селски райони. Отдавна обещаваме както националните, така и европейските органи обещават как този въпрос ще претърпи драматична промяна. За съжаление обаче и към момента все още няма бърз широко лентов достъп до интернета. Той е от ключова важност. Що се касае до достъпа до библиотеки, той също е щекотлив въпрос. Друг такъв въпрос е процентът на жените в рамките на тези сфери. Сега, нека поговорим малко до достъпа говоря за достъп от езикова гледна, тач, гледна точка. Аз наскоро бях докладчик по доклад, който беше прият в предходното пленарно заседание, в който се сегаше темата за цифровите технологии и езиковото многообразие. Стигнахме до заключението, че малък брой езици доминират интернет и въобще услугите, които се предоставят онлайн. Особено на ниво начално училищно образование. Ако на този етап се ползва език, който малките деца не разбират, то дори и да има налична технология, която малките ученици да могат да използват, те няма как да го направят поради това, че не владеят съответния език. Не можем да допускаме, че всички владеят английски. Това категорично е проблем, но същевременно е и голяма възможност за Европейския съюз. Ние, разбира се, в Европейския съюз все още нямаме компания от мащаба на Google, а би следвало да имаме такава, поне в бъдеще. Надявам се, че това ще е въпрос, на който ще се обърне внимание от страна на комисията и то много активно. Не трябва да забравяме и този аспект на цифровите умения, защото той би могъл да доведе до ръст на економиката на, цели, на територията на Европейския съюз и ще подобри образованието там. Благодаря. Господин Димитров. Значит комисар гледа много сериозно на тези въпроси. А този инструмент, който споменах, селфи, който предстои да бъде пуснат малко по-късно през месец октомври, ще бъде преведен на всички европейски езици. Наистина трябва да разработим допълнителен брой такива инструменти, особено за целите на образователните институции, те да са достъпни на всички възможни езици. Благодаря, Силвия Коста. Да. Тук става дума за едно много интересно проучване и вашите програми за действие също са от голямо значение. Естествено, има три точки, които са много важни. Аз също участвах в делегацията, която отиде в Силикон Вали – и е, от нас също имаше някои критики. Естествено, там има много голям напредък, много високо ниво, това е ясно. И сега ние закъсняваме с е, европейската стратегия. От друга страна, трябва да посоча, че има редица слабости, няма още изработени правила и е, също така е, трябва да се направи повече за образователната стоеност. Знаем, че през следващите 10 години ще трябва да се извърши много работа и не знаем след 10 години как ще се развият нещата, но трябва да инвестираме в преподавателите и също трябва да инвестираме в инструментите и приложенията. Това е много важно за работата на това равнище. След това имаше една първоначална теза, а именно, че трябва да се изхожда от децата. И смятам, че точно това трябва да бъде нашия подход. Ние трябва да подхождаме по-съзнателно към тези две равнища. И още нещо, ние говорим за учители, за преподаватели, за ученици – и също така за перспективата е, за задълбочаване и укрепване на цифровото образование. Аз мисля, че това трябва да се подчертая, специално след това. Е, кодирането, вие говорихте за него и обучението по информатика. Може би ние твърде силно се концентрираме върху кодирането и е, върху селфитата, но аз мисля, че трябва да имаме по-критичен подход и да си зададем въпроса в каква среда се намираме по отношение на информатиката. Ние имаме нужда от един по-концентриран подход и не трябва да се концентрираме само върху уменията – аз мисля, че е, тук е, напредъкът настъпва относително бавно, но при студентите е много важна мобилността, също и преподавателите. Има редица други инструменти, които могат да се използват също и в сферата на мобилността и по-доброто прилагане на новите дигитални инструменти. Благодаря. Господин Димитров или госпожа Бенини? Thank you. Благодаря. Благодаря, госпожо Коста, за направените от ваши коментари. По въпроса, свързан с програмирането, да, наистина от изключително значение е да имаме тези умения. Колегата да говори за това. Ще говори и за още един аспект, едно умение, което непрекъснато се променя, така нареченото изчислително мислене, computational thinking – то е свързано и с логиката, търсене на основите на програмирането, така че ние работим заедно с съвместния научен център, за да видим по какъв начин тези цифрови умения могат да бъдат сложени в една рамка за бъдещето. Това се изменя непрекъснато. Във връзка с разграничението, тази граница между поколенията, това разделение между поколенията и от гледна точка на групите, които са в неизгодно положение, имаме още едно разделение. Тези, които знаят какво правят с технологиите, спрямо тези, които не знаят. Може би сте чули това по време на своето посещение в Силиконовата долина, че за някои от тези компании потребителя е крайния продукт. Така че не искаме това да се случи. Младите хора, които много работят с мобилни технологии, те трябва да са напълно наясно какво споделят, защото техните данни се използват за бизнеса на много компании. Може би е добре да спра до тук със своите коментари. Отново онова, което вие описвате, е нещо, с което се сблъскваме всеки ден. Програмирането наистина е важно. Първо трябва да подобрим информираността, за да може хората да гледат на програмирането не като на непознат език или непозната територия, а нещо, което могат да правят самите те. Някои казват, че след няколко години това ще бъде изцяло в ръцете на изкуствения интелект. Ние обаче трябва да следваме технологията, за да не изоставаме. И съответно е много важно това да не се превръща в пречка пред европейската конкурентоспособност. Трябва да работим с индустрията, а не без тях. Благодаря. А, сега, Юстина, мисля, че така е по-лесно да се обърна към вас. Thank you. I think, uh... Благодаря. Мисля, че този въпрос беше по-скоро от политическа гледна точка на какво прави комисията от гледна точка на нашето проучване и плана за действие, за мен много интересно като научен работник беше, че в плана за действие се разглежда и стратегическо мислене за в бъдеще. Тази част от плана е много важна и може би трябва да бъде доразработена. Трябва да помислим как да имаме стратегически поглед върху бъдещето, как да бъдем по-фокусирани върху конкретни стратегии, за да можем да предоставим на европейското население онези цифрови умения, които ще им трябват за в бъдеще, които ще се изискват от работодателите в бъдеще. Виждаме едно положително развитие в тази насока. Определено обаче трябва да имаме допълнителни изследвания и е, анализ на бъдещето, за да видим какво ще се случи не само непосредствено сега в бъдещето, но и след 5, 10, 15 години. Госпожа Билт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за нашите лектори. Е, това, което беше представено като цифрова програма, съдържа е, много педагогически прикове, като например е, преподаване на информатика в училищата. Това е много модерно в САЩ, въпреки че скоро не съм ходила в Силикон Вали. Аз не отричам, че нашата економика има нужда от такива специалисти, както имаме нужда от хирурзи и тук но реалността е, че в училищата а, такива програми са генерализирани и това се прави за сметка на други на други предмети. Например, учениците не могат да получат чужди езици и също така програмите не съдържат достатъчно часове по математика. Училищните програми са претоварени. В теста ПИЗА в момента аз много поддържам европейските училища, но задавам въпроса какви са конкретните предложения да се включат националните програми в училищните програми, на какво ниво и по какви предмети и не смятате ли, че това преподаване във всички случаи ще стане излишно в момента, в който възпитаниците попаднат на пазара на труда, като се има предвид изкуствения интелект, който може би ще ги измести от там. Благодаря. Кой желая да вземе думата? Е, Димитров? Господин Димитров. Um, for, for Благодаря за поставения въпрос. Споменахте дали някои от учебните предмети в учебната програма могат да бъдат ощетени за сметка на неща като цифрови умения, програмиране, кодиране. Не е това, което се наблюдава по време на изследванията. Всъщност, добре интегрираните курсове по информатика или компютри могат да подпомогнат работата по други предмети. Например, могат да помогнат изучаването на чужди езици. Това е чудесен пример. Знаете, че има много безплатни приложения и инструменти, които дават възможност по-лесно и по-бързо да се изучава чужди езици. Така че не зная за примера Флорида, който вие споменахте че това се случва за сметка на други предмети в учебната програма. Това беше първия въпрос, а за втория не съм сигурен, че аз добре успях да си го запиша, така че ако искате може да го повторите. Не се ли съмнявате, че това преподаване във всички случаи ще стане излишно в момента, в който възпитаниците отидат на пазара на труда, ще се сблъскат с, изкуствената, с изкуствен интелект? Да, имаме доста притеснения и има доказателство, че това се случва. Не мисля, че самите ние има какво да направим, освен да се подготвим много по-добре за това, което ще последва. Има много изследвания, статистика, едно изследване на Макинзи от миналата година във връзка с това. Около 30% от различните умения е, за работния пазар през следващите 10 години ще бъдат абсолютно нови, така че няма как да избегнем тази ситуация. Въпросът е да смекчим последствията е да се подготвим, защото трансформацията върви доста мащабно, доста сериозна. Затова трябва да сме информирани и да се подготвим, а не да се борим срещу нея. Благодаря. Може би е, аз накрая да задам един конкретен въпрос и да направя един коментар, който обаче бихме могли да обсъдим във втория кръг от дискусията. Конкретният въпрос е следния. Вие говорихте за недостиг на специалисти, най-вече в сферата на ICT. Това а, наистина сега е така, липсват специалисти там. Има ли сведения за това дали тези специалисти по-скоро са в сферата на висшето, на академичното образование или не. Аз знам едно изследване от Германия, че липсват специалисти в ненаучната област и всъщност какви изводи трябва да направим за бъдещото професионално образование. И е, коментарът е следния. Цифровите умения за мен е нещо повече от умения за програмиране. Аз трябва да, за да мога да оценя един алгоритъм, не съм длъжна да го е, напиша сама. Трябва да знам какво се крие зад него. Е, дали това не е цифрово умение. И въпроса за медийната компетентност, е, тя се среща много повече в нетехнически сфери и трябва да знам как е, функционира. Не съм длъжна сама да правя това, но трябва да познавам механизмите, разположението на интересите и да различавам правилното от погрешното, ако мога така да се изразя. Смятам, че това е акцент, който може би трябва да поставим в цифровото обучение и не само да поставяме акцента върху техническото обучение и техническото програмиране. В крайна сметка това означава критично мислене. Um, <clears throat> Thank you for, for, for those... Благодаря за заключителните въпроси, госпожо председател. По първия въпрос, свързан с това, че има празнина, недостиг на високо квалифицирани хора и къде се а, всъщност се намира тя, ми наистина говорим за неакадемичните кръгове. А, в Германия и в други държави членки имат проучвания, които сочат точно това. В академичния сектор по-скоро има нужда да се разработят умения за отворен достъп, за обработка на данни и така нататък. Но, когато говорим за цялостната картина и отсъствието на специалисти в дадена сфера, то тази сфера, сигурен, сигурен съм, че Фабриция може по-добре да поясни, отсъствието на специалисти се забелязва в нововъзникващите фирми, в големите фирми, в творческите индустрии, но не и в академичния сектор. Това е свързано с професионалното обучение и образование и съответните стъпки, които трябва да предприемем по отношение на него. Между другото, професионалното обучение и образование е обхванато в плана за действие, но това е една от сферите, която считам, че, по която считам, че можем да напреднем допълнително. Във връзка с втория ви въпрос, съгласен съм с това, което казахте, а именно, че става въпрос за, за умения отвъд тези за програмиране. Едно от а, нещата, които ние правим, е свързано с това да отворим достъпа до гражданите и институциите, а, техният достъп до инструмента за цифрови умения. В него са описани ясно различните елементи на това, което ние наричаме дигитални компетентности. Като, например, да прилагаме логика, да използваме умения, които разбира се, са свързани с програмирането, но говорим и за умения от типа на метакогнитивни умения, да, т.е. да разбирате какво се използва, да сме наясно, че това, което споделяме, може да се използва за злонамерени цели, аспекти свързани с критичното мислене и въобще аспекти свързани с медийната грамотност. Проблемът е, че а, необходимите компетентности непрекъснато се развиват. Само, че ние съвме, със съвместния изследователски център работим непрекъснато, така че да успеем да отговорим на тези потребности. Надяваме се, че нашият инструмент и подхода, който прилагаме, ще отразява това, което се разбира под такъв вид компетентности. Again. Yes. Трансформацията на нашата економика винаги има въздействие върху уменията, които са необходими. Никога обаче не знаем как, до каква точно степен ще се а, внесе промяна. Това означава, че ние трябва да привличаме повече хора, които работят в тези индустрии и да ги караме да си взаимодействат с цифровите инструменти, които се изграждат сега. Имаме инициатива за а, обучение в сферата на цифровите умения. И тази инициатива отговаря точно на тази цел, а именно хората, по-конкретно студентите, да могат да получат възможност за стажуване в реалния сектор в тази сфера. Когато говорим за алгоритмите, вие ги споменахте, да, безспорно прозрачността на тези алгоритми е въпрос, който, по който ние работим. В момента проучваме и него. Благодаря. Е, накрая е, госпожа Паскалска. И аз искам да направя своя коментар във връзка с цифровите компетентности. Колегите от комисията ясно посочиха този въпрос. Да, цифровите умения вече не са свързани само единствено с това да знаем как се програмира и как въобще се работи с компютър. Същото въжи и за образованието. Когато говорим за цифрово образование и план за действие в тази сфера, вече не говорим само единствено за образователната сфера. Този въпрос трябва да се разгледа в много а, различни перспективи, да се вземе предвид цифровата економика, да се разгледа въпроса през призмата на развитието в големите компании, например. Според мен планът за действие представа цифровите умения от различна гледна точка. Тоест, тук се взема предвид не само техническите умения, но и уменията, които са необходими за това да получим по-широк поглед върху въпроса. Разбира се, трябва да се предприемат и допълнително стъпки, допълнителни стъпки, но а, отново ще приканя да не забравяме контекста, в който се развиват тези умения, т.е. да не обръщаме внимание само на една единствена а, призма, през която да гледаме на този въпрос, а именно учи, училището и учителите. Има и други заинтересовани страни, през чието очи трябва да погледнем. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази първа част от нашия днешен следобед. Според мен тази част беше много интересна. Благодаря господин Димитров, госпожа Бенин и госпожа Паскалски. Вие можете да останете, обаче ние ще сменим сега подиума и ще помолим участниците във втория панел да дойдат тук. Те ще представят други интересни аспекти по тази тема. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Както казах, ако искате, можете да останете, да слушате дискусията. И е, сега ще помоля да дойдат тук господин Марк Дорано, изпълнителен директор на European SchoolNet – госпожа Киш, госпожа Елона Киш. Тя е ръководител на програма на публичните библиотеки 2020, фундация Четене и писане тук в Брюксел и господин Доменико Гамбакота, който е докладчик от Комитета на регионите по съответния план за действие за цифрово обучение. Надявам се, че и тримата са тук. Да, заповядайте. Thank you. ohne große Umschweif. Сега, без да се бави много, ще преминем направо към следващата тема. Още веднъж сърдечно добре дошли на вас тримата. Започваме с господин Бавандо. Той е изпълнителен директор на Европейската училищна мрежа и е, всички колеги, които още не са погледнали това, ще кажа, че тук в Брюксел има цифрова класна стая и е, тя е изградена от European School Net тук в Брюксел. Аз е, я видях и се струва наистина да я видите, да видите как вероятно в бъдеще ще изглежда училището, но в е, обикновения случай ситуацията не е такава в нашите училища. Когато посетя училища в моя регион, класните стаи са точно такива, каквито бяха, когато аз бях ученичка и това не е много обещаващо, но е добре, че сте тук, господин Дорандо, за да ни представите вашите виждания за обучението в цифровата ера, как би трябвало да изглежда това обучение. Давам ви думата за 10 минути. For, uh, Благодаря, госпожо председател, за това, че ни поканихте да споделим с вас някои от въпросите, свързани с това как цифровите технологии биха могли да допринесат за глобалното образование и иновации. Първо бих искал да споделя с вас няколко думи за изключително сложния процес, свързан с иновациите. Както всички добре знаете, има образователни системи. Всички наши образователни системи се основават на преподаване, на оценка и така нататък. Това са много важни елементи от образователната система в на практика всички държави в Европейския съюз. Имаме визия, разбира се, за училищата и потенциалното възприемане на иновации, като то е свързано предимно с педагогическите специалности и технологията. Под педагогически специалности говорим за индивидуализираното обучение, обучението в и извън класната стая, автономията на учебните програми. Това също е въпрос, който е все по-гъвкав. Много често самите училища имат основно влияние и въздействие върху тези решения. Когато говорим за технологията, трябва да кажем, че тя оказва въздействие, например, върху образователните ресурси със свободен достъп, цифровите учебници и учебни материали, въобще все въпроси свързани с правата за интелектуална собственост. Технологията също е свързана с компютрите, аналитиката свързана с ученето, оценката на нашите процеси, но тук се включват и въпроси като, например, клауд компютинга, достъпа до широколентов интернет и много други въпроси. Има и друг елемент обаче, свързан с иновациите и това е елементът свързан с пространствата за учене. Те могат да окажат въздействие върху всички компоненти на образователната система. Искам да споделя с вас обаче един парадокс. Зададен беше въпрос дали в момента в училищата се внедряват много промени. А, безспорно, учителите насърчават а, учениците да работят заедно, да използват технологиите, да бъдат творчески настроени. И между другото, това е подход, който е възпред в много училища в Европа. Същевременно обаче от, от, извинете, от учениците се очаква да демонстрират това, което са научили, седейки отново в класната стая, попълвайки а, своя тест или контролно, за да докажат какво всъщност са научили. Ето това е парадокса, по отношение на това как се осъществява учебния процес и как се оценяват резултатите от него в настоящата система. В предходния кръг на дискусиите неколкократно бяха споменати технологиите и педагогиката. Да видим кое на кое оказва влияние. Това е популярна дискусия. Знаем със сигурност обаче, че ако дадем точното определение на педагогиката и включим технологията по точния начин, то тогава обучението ще се опрости, ще стане много по-ангажиращо за учениците и ще бъде много по-подробно. Има няколко въпроса, свързани с педагогиката и технологията, и те са свързани с дигиталните технологии в училищата. А именно, как можем да се справим с учителите и учениците посредством внедряването на тези технологии. Никога не трябва да мислим за технологиите, като обръщаме гръб на учителите. Само единствено учителите ръка за ръка с технологията ще могат да ам, доведат до положителна промяна. За целта обаче учителите трябва да бъдат обучени, трябва да се гарантира тяхното професионално развитие и обучение в тази сфера. Сега ще премина нататък към какво, това какво прави European Net по отношение на всички тези дейности, които упоменах. Ние сме мрежа на 34 уч... Министерства на образованието, като целта ни е да подкрепяме министерствата, училищата и учителите и въобще всеки друг, който се обърне към нас за помощ в рамките на тези процеси. Работим по отношение на три основни сфери. Първата е предоставянето на конкретни доказателства и данни в сферите на иновациите и образованието, възоснова на които пък министерствата да разработват препоръки за политиките. Второто измерение е подкрепа за училище и преподаватели в техните преподавателски практики. Георги спомена и e тренинг, това е такъв пример. Третата сфера е разработване на устойчива мрежа, свързана с иновативните подходи за преподаване и учене. По първата тема ние даваме а, голям набор от информация и данни на министерствата. Занимаваме се с множество проучвания. Между другото, по поръчка на Генерална дирекция Connect правихме проучване свързано с иката в училищата. Част от нашата дейност се подкрепя от Еразъм Плюс, като посредством тази подкрепа ние разработваме множество услуги, които да предоставяме на министерствата които са наши членове. Сега, във връзка с подкрепата, която предоставяме на училищата и учителите, мога да кажа, че поддържаме три основни мрежи. И e Twinning, по която вече повече от 60 000 учители и повече от 2 милиона ученици участват, като в тази мрежа има повече от 180 000 училища. Следващата мрежа е STEM Alliance. Тя е насочена към публично-частното партньорство с фирмите в сферата на науката. По механизма за свързване на Европа ние работим за създаване на инициативата Better Kids for Europe. Това, което искам да спомена, е свързано с бъдещите класни стаи. Госпожа председателят повдигна този въпрос по-рано в своето встъпление. Нашата лаборатория, която вече сме разработили, не е не е футуристична лаборатория, напротив, това е място, което смятаме за изключително насърчаващо. Там каним учители, които да се запознаят с новите технологии, в които могат да се внедрят в класната стая. Между другото, вече има 30-40 такива лаборатории, разработени и създадени на територията на цяла Европа, като вече имаме и посланици на нашата идея. През тези лаборатории ние предоставяме обучение за европейските учители. Но тъй като обучението не е достатъчно, не можем всички учители да доведем тук в Брюксел, сме създали и Европейска училищна академия, като посредством нея ние предоставяме безплатни курсове по темата иновации и образование, като тези курсове са насочени към преподавателите. Нашата мрежа наскоро отбразнува 20-та си годишнина. По този повод ние работихме с министерствата, за да определим 10 ключови а, сфери на образованието, в които трябва да вложим основната част от своите усилия си. Четири са сферите, които отграничихме. Първо, а, уменията професионални и лични, които ще ни нужни и днес и утре. Сферите като областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката са изключително важни. Следващата сфера са нови практики за преподаване. Тук ангажираме участието на преподавателите, както можете да си представите. Третата сфера са училищата като развиващи се организации. Тук обръщаме внимание на цялостната училищна верига и взаимоотношенията между училищата. Обръщаме внимание и на официалното, неофициално и неформално образование, които придобиват все по-голяма важност отвъд стените на училищата. Последната сфера са иновациите, които трябва да бъдат разраствани. Тук обръщаме особено внимание на технологията в образованието. Както в предходният кръг на дискусията, и аз искам да посоча, че има множество различни инструменти, които вече са налични. Проблемът не е в отсъствието на инструменти. Всъщност идеята е, че тези инструменти трябва да се използват в много по-широк мащаб и да се използват последователно. Училищата вече могат да предприемат много стъпки, така че да гарантират, че тези инструменти се прилагат по най-удачния и успешен начин и, се, и чрез тях се ангажират и преподавателите и учениците. Един от първите ни приоритети е да подкрепим учещите да се превърнат в активни и отговорни граждани като част от цифровото общество. Тук виждате всички въпроси, свързани с медийната грамотност, цифровите компетентности, цифровизацията на образованието и цифровото гражданство. Тук се включват и цифровите умения, свързани с изкуствения интелект. Не трябва обаче да смесваме въпросите. Тук говорим за два отделни въпроса. Имаме нужда от голям брой професионалисти с широко развити и ката умения. Същевременно обаче имаме нужда от това да обновим и да повишим цялостното ниво на цифрова грамотност, както на, на учениците, така и на студентите, въобще на гражданите. За целта ни трябват различен вид инструменти. Тези две различни предизвикателства могат да бъдат решени, но чрез различни формули. Тоест тук трябва да подходим посредством два различни подхода. Втората област, в която работим е изграждането на капацитет за учителите, защото без тях нищо не можем да постигнем. Те са един от ключовите елементи за разработването на трансформацията на ниво училище. Разбира се, за целта те трябва да бъдат подложени на съответното професионално развитие. Третото измерение, по което работим, са новите среди за обучение дали ще имаме нужда от специална организация на класната стая, в която, например, да се организира колаборативното учене. Технологиите ще подкрепят тези процеси, но същевременно и без технологиите достатъчно много неща вече се случват. Свързването на формални и неформални, официални и неофициални възможности също е много важно. Всички в училище трябва да бъдат свързани. Това е една много голяма възможност, от която трябва да се възползваме. Отново ще споменам проблема с областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката. Няма достатъчно учители по тези теми в Европа. Това е много сложна тема и наистина трябва да обърнем особено внимание на нея. Последният аспект е по-скоро свързан с пилотните проекти и разрастването на иновациите. Това е всъщност и основният въпрос, пред който са изправени министерствата. Но в много държави се разработват пилотни проекти. В някои от тях тези пилотни проекти обхващат по 4-5 хиляди училища. Продължаваме да работим по пилотни проекти, но това, което ни отсече, не успяваме да внедрим в последствие разработените технологии в широк мащаб. Основният въпрос всъщност тук не е непременно да се прехвърлят всички резултати, а е по-скоро да се прехвърли процеса, който е довел до, до резултатите е по-важно. Накрая, в заключение, и това е последния слайд, който съм подготвил, искам да кажа, че цифровите технологии представляват възможност. Възможност за преразглеждане на професионалните практики. Ако трябва да бъда по-конкретен, много е важно да се създадат ясни, точни цели на ниво училище, за да може да се интегрира по педагогически издържан начин информационните и комуникационни технологии като тук трябва да участват всички заинтересовани страни. Тук имам предвид и преподавателите, и учениците, и разработващите политики. Вторият елемент е да прегърнем цифровата трансформация като част от цялостния училищен подход. Накрая искам да споделя още един елемент, който е много важен, е именно, че учителските практики трябва да вземат предвид последните проучвания и научни изследвания, защото ако това не се случи, изпускаме много важни възможности. Трябва да разработим нови критерии за оценка, да изграждаме доверие на всички нива и да ангажираме преподавателите в процеса на оценка на всички нива. В заключение, в своята презентация бих искал да кажа, че има само две цели, които са свързани с това да накараме нашата система да напредне, именно да повишим желанието за учене у учениците и да преоткрием удоволствието от преподаването у учителите. Благодаря. Благодаря. Благодаря за първото изказване. И сега продължаваме с другите две изказвания, след което ще проведем обща дискусия. Сърдечно добре дошла сега на госпожа Илона Киш – тя е ръководител, програмен ръководител на фундация Четене и писане, публични библиотеки и ние знаем, че библиотеките се споменават, те играят много голяма роля естествено при цифровизацията и искаме да чуем сега повече от вас. Давам ви 10 минути. Thank you very much. Um... Благодаря. Благодаря за това, че ни поканихте днес тук и за това, че включихте и библиотеките в този разговор. Аз се казвам Илона и работя с програмата в Брюксел, която засяга всички обществени библиотеки в Европейския съюз. Това, за което искам да говоря е следното. Ролята, която ще изиграят обществените библиотеки по отношение на цифровото образование, грамотност и критични умения за обработка на информация. Говорим за начално ниво цифрови умения за онези, които в момента може би не са не се обучават и не са работещи. Разгледахме различните доклади, които вече бяха споменати, включително доклад на госпожа Тумс. Съгласни сме с нея, че трябва да се наблегне повече на неформалното и неофициалното образование в Европейския съюз, за да може да се допълни дискусията във връзка с официалната образователна система. Предполагам, че повечето от вас са напълно запознати с тази статистика. Наистина е забележително, че 50% от европейските граждани нямат дори основни цифрови умения в момента. Това са хора, които никога не са използвали компютър, не са използвали интернет, не знаят как да отидат онлайн и не знаят как да изпълняват прости задачи, които ние приемаме за даденост. Искам да ви разкажа как се промениха обществените библиотеки през последните 20 години. Вие казахте, че ако днес влезете в днешн, днес в една класна стая, тя изглежда така, както изглежда класната стая от вашето детство. Има 25 000 обществени библиотеки, 65 000 обществени библиотеки. В повечето от тях спокойно може да влезете без карта и безплатно да вземете книги. Над 100 милиона европейски граждани посещават библиотека всяка година. И има революция по отношение на услугата и начина им на работа. И така това, което виждаме по отношение на обществените библиотеки, е, че има засилено търсене от нашите клиенти да получат помощ с придобиването на основни цифрови умения. Това се основава на данни от Обединеното кралство, но смятаме, че данните са валидни за цяла Европа. Бихме искали да имаме сравнение на данните в цяла Европа, за да видим какви са запитванията, които се отправят към библиотекарите всеки ден. Ето за какво молят нашите клиенти. В големите градове вече има специализирани гишета – на които може да се потърси цифрова помощ. Разбира се, малко е трудно и е предизвикателство за библиотекарите да обслужат нарастващия поток искания. Ако говорим за малка библиотека в малък град, в която персонал вероятно въпросът е, е, персонал, извинявайте, вероятно е един човек, е трудно да се отговори на запитвания и искане за онези умения, които хората не предобиват в училище или на работното място. Един от всеки 10 европейца няма основна цифрова грамотност, няма и основна грамотност. Цифровите умения не засягат само възрастните хора, които обикновено са най-честите посетители на обществените библиотеки. Имаше изключително успешни програми в а, някои европейски градове за помощ на новоприсигнали мигранти, за деца, които искат да придобият цифрови умения. Дори в Дания която е страна с много висока цифрова грамотност, има предизвикателства по отношение на разбиране на информация, отсяване на информация и както каза колегата, в една библиотека библиотекаря има ключова роля. Библиотеката предоставя едно прекрасно място за среща между виртуалното и физическото. Това е място, където човек може да отиде и да се възползва от достъп до компютър. В някои случаи това е единствената обществена сграда, в която това може да се случи. Искам да споделя тази снимка с вас. Това е новата библиотека в Хелзинги, която ще бъде отворена в края на декември. Тя е изключително футуристична, модерна библиотечна сграда и беше проектирана с помощта на 2000 идеи, споделени от гражданите на Хелзинки. Те споделиха как според тях трябва да изглеждат модерните съвременни библиотеки. Не става въпрос за прашни тъмни зали. И когато говорихме с комисията и с различните европейски органи, ни насочиха към Еразъм Плюс. Това е чудесно. Знаеме, че има наистина сериозна подкрепа, но има и конкретни инструменти, които подпомагат на получаването и научаването на основни цифрови умения. И това ни липсва. Наистина трябва да използваме възможността за обучение и образование по силата на СФ Европейския социален фонд. За момента е много трудно да се получи финансиране и се надяваме, че вашата комисия, както и новата комисия след европейските избори, ще продължи да защитава библиотечната общност. Искам да приключа с някои снимки, които сте виждали преди. Искам да ви напомня, че една от ключовите ценности на библиотеките е да има достъп за всички и то достъп, който взима предвид нуждите и исканията на нашите клиенти, на нашите читатели. Така че мисля, че това е нещо, което трябва да бъде подкрепено. Вече беше спомената Европейската седмица за програмиране. Ние сме а, нейн партньор. В Европейския парламент също ще има събитие, така че ви прикамвам да дойдете и да видите какво точно правят библиотеките, за да насърчат придобиването на цифрови умения и достъп за всички. И разбира се, ако имате въпрос, съм на ваше разположение. Благодаря. Благодаря и за този поглед към много значимата роля, която играят библиотеките в този процес. Преди да преминем към дискусия, искам да поздравя господин Доминико Дамбакота сред нас. Той е от Комитета на регионите и всъщност това се свързва много плавно с това, което чухме за библиотеките е, и значението на регионалното равнище и ролята, която трябва да играе при цифровото обучение. Вие сте докладчик от Комитета на регионите по план за действие цифрово обучение и очакваме с интерес вашето изложение. Давам ви думата за 10 минути. Благодаря. Благодаря много на госпожа председателя, също така и на вашата комисия за отправената към мен покана да участвам в вашето днешно заседание и мисля, че това е важно заседание, защото става дума за приемане на а, програми за действие в Комитета на регионите. Госпожа Силвия Коства участва в работата на Комитета на регионите. Сега плана за действие през май работихме заедно с Комитета на регионите и в средата на октомври ще продължим. Става дума за важна тема, която е свързана с органите на местната власт, с общините, градовете и всички те са представени в Комитета на регионите. Сега, що се отнася до Болонската програма, от там ние започнахме този процес, като подчертахме значението на образованието, свободата на изследователската дейност, свободното движение на студенти и ученици, всичко това са основни европейски ценности. В това становище, което е много дълго, искам да се спра само на някои точки. Става дума основно за съзнателно използване на цифрови инструменти – ние сме изправени пред много неизвестни в онлайн обучението. Има много елементи, които се наблюдават. Разбира се, има и симптоми на стрес при използване на цифрови уреди и също така отчитаме страха да а, не се участва. Става дума за младите хора и а, тяхната критична способност да мислят. А, също така преподавателите и а, училищните директори и други представители от сектора на образование чувстват необходимостта да бъдат обучени и то ефективно, за да може е, всичко да стане по-ефективно. След това имаме още един проблем разработка на дидактичен материал. Естествено, тук е, трябва да спомена и проблема с е, авторските права в трансгранично измерение, нези които представляват органите на местната и регионалната власт, мога да кажа, че там има много голяма цифрова празнота. Разлики между отделните региони, региони да речем в Южна Италия в сравнение с северните региони, има много големи различия. И, например, наблюдаваме и симптома за слабото присъствие на жени в някои области на науката. След това, естествено, съществува и проблема за финансирането. finanziario pluriennale di sostegno che consenta, oltre ad avere risorse dai bilanci nazionali, е, трябва да се предлага финансова помощ, става дума не само от националните бюджети да се извършва това, е, трябва всичко това да се съпътства от развитие на цифрова, цифрови умения на всички равнища. Е, в точка 25 е, се посочва, че органите на местната и регионалната власт трябва играят важна роля при е, тези политики. В тази връзка искам да е, се спра на един специфичен случай в моя регион е, кампания. Е, там става дума не само за Неапол, а за е, общо 5 милиона жители. Е, този регион е най-големият след Ломбардия. В моя регион естествено се използват средства от СФЕ и е, заедно с големия университет при нас, е, Федерико Секондо, е, беше е, създадена академия и има тясно сътрудничество е, с този университет. Всъщност става дума за хиляди студенти, които се обучават за прилагане на а, EPS екосистеми. Става дума за международни програми, а не само за изготвянето на образователни програми или стартъпс. Става дума за творчески подход, за сътрудничество и основната цел всъщност тя се преследва, съществува една основна цел и по този начин студентите наистина активно участват и с това се стимулира духът на предприемачеството. Тук става дума не само за Италия, става дума и за цяла Европа и също така Channel Basic Learning. Тук става дума за програма, която съдържа не само теория, но и е, практически проблеми от ежедневието. Студентите, преподавателите и предприятията работят в тясно сътрудничество в тази академия и задълбочават не само отделните задълбочават познанията си по отделните предмети, но също така и практическите си познания. Преподаването се извършва на английски язик. Както казах, имаме хиляди студенти в това учебно заведение, които всъщност се обучават по една съвсем нова форма на обучение. Това е много важно и е, Всъщност, тук става дума за включване на предприятията в този процес, е, така че младите хора бързо да заемат мястото си на пазара на труда, да се разработват нови продукти, да се планира бизнеса. Естествено, аз се гордея с тази академия, но бих искал да подчертая още нещо друго – а именно, че понякога се съмнявам в качеството на сътрудничеството между университетите и предприятията. Това сътрудничество доведе до там, че ние натрупахме важен опит, който трябва да се задълбочи. Имаме собствена веб страница която можете да посетите и също така условията на достъп са описани там. Тук става дума за истински успех в Южна Италия и този успех би могъл да се повтори навсякъде в Европейския съюз. Става дума за разгръщане на способностите на младите хора в сферата на цифровите технологии. Благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега преминаваме към нашата обичайна дискусия. Въпрос-отговор, което аз наричам пинг-понг. И е, тъй като докладчика е тук, госпожа Яна Том, е, дава ми думата, ако желая. Благодаря. Първо искам да се извиня за това, че закъснях. Трябваше да бъда в друга комисия, защото имах друг доклад по същото време. Искам да кажа няколко неща за моя доклад, но доколкото разбирам, вече сте го обсъдили, така ли? Е, Яна, е, ние веднага ще представим доклада. След това тук става дума за дискусия. И ако имаш коментари или въпроси по казаното до тук, е, просто искам като докладчик е, да ти дам предимство. След това веднага ще обсъдим твоя доклад. По време на работата по доклада се срещнахме с много колеги, с много хора, от различни генерални дирекции и комитети и комисии, така че горе-долу знам какво е казано. Моите бележки и коментари вече са включени в доклада. Искам да ви благодаря за това, че сте дошли тук и за това, че наистина разбирате, че става въпрос нещо изключително важно. Аз самата не знаех, че голяма част от училищата в Европейския съюз нямат връзка с интернет. Преди да започна да пиша доклада, направихме обмен на мнение с докладчиците в Сянка и всички политически групи се съгласихме за това, че в бъдеще, а може би вече и сега, цифровите умения ще се превърнат в основа за ново социално разделение. Онези, които не могат да ги получат и не могат да използват устройствата по подходящ начин, ще бъдат тези, които ще бъдат губещи на пазара на труда. Мисля, че същите теми трябва да бъдат обсъдени и в Комисията по заедостта. на мен ми казваха, трябва да учиш, да получиш диплома и ще можеш да работиш в дадена професия, докато се пенсионираш. Това вече никога повече няма да се случи. Дори и с мен, може би вече няма да се случи за в бъдеще. Аз съм на 52 години. Но особено неприложимо за младите хора. Трябва да променим този начин на мислене и много се радвам, че всички го разбират. Благодаря ви. Ja, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Нямам въпрос към нашите... Всъщност не чух въпрос към нашите експерти, ако не се лъжа. Може би те биха казали още нещо. Господин Добрандо? Ние провеждаме в дискусията тип пинг-понг въпрос-отговор, но ако не искате, няма смисъл. Да, вие споменахте въпроса с връзката с интернет в училищата. Трябва обаче да внимаваме как, как точно правим връзката, защото дори наличието на интернет не гарантира непременно, че той ще се използва в учебния процес. Така че да, имаме проблем с инфраструктурата, трябва да се справим с този въпрос, трябва да обърнем по-голямо внимание на широко лентевия интернет. Знаете, че има инициативи възосновата на ваучерите, инициативи свързани с предоставянето на Wi-Fi достъп за училищата. Комисията подпомага този достъп, особено в местата, където достъпа до интернет е особено труден. Само, че второто предизвикателство е свързано с това как точно се ползва интернета в рамките на учебния процес. Това е друг елемент, който не трябва да забравяме също. Аз исках да благодаря за това, че повдигнахте а, въпроса за това какво имаме предвид, когато говорим за цифров собствен капитал. Тук говорим за економическите способности и възможности. Цифровата равнопоставеност всъщност е много важен въпрос. Знаете, че има една група от обществото, която е добре образована, друга не е толкова. Но а, когато говорим за това различие, не трябва да забравяме, че трябва да гарантираме равнопоставен достъп, включително и в процеса на гласуване. Например, дали всеки гражданин би могъл да си подаде данъчната декларация онлайн, дали има необходимите способности да го направи. Тоест, тази цифрова равнопоставеност е свързана с това да се разшири допълнително обхвата на цифровото. Защото в противен случай различията между двете групи хора, тези, които могат да участват по-активно и тези, които не могат, разликите ще се увеличават непрекъснато. Така че това е много важен въпрос и ви благодаря за това, че го повдигнахте. Е, е, е, да, въпроса за цифровата компетентност все повече става въпрос за обществено участие, в каква форма, по какъв начин изобщо може да се участва в обществения живот. И тук трябва да внимаваме ножицата да не се разтвори твърде широко. Силвия Коста. Una domanda veloce per tutte e tre. Allora, la prima grazie, molto interessante. Allora, prima tutto scu... Първо благодаря на всички оратори. Скулнет е въпросът, с който съм запозната. Знам, че началото на тази мрежа се поставя посредством обединението на няколко министерства пред няколко години. Въпросът ми е следния. Да, вие сте създали една чудесна платформа, която представлява възможност за обмен на информация по различни, по, по отношение на различни процеси информация, която да потече към учителите, включително. Създали сте академия. Като това е подход, на който се дава началото преди едно известно време. А вече в рамките на тази академия са ангажирани голям брой учители в повече от 35 държави. Та въпросът ми е, дали не е възможно тази академия да се превърне в инструмент, който да се припознава като инструмент, в който трябва да се инвестира. Инвестира включително от страна на плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската комисия като цяло. Можете да кажете, че не сте съгласни, например, с това, но това, което искам да кажа е, че този въпрос трябва да бъде част от програмата на комисията, програма, в която комисията инвестира. А вторият ми въпрос е към госпожа Киш. Мисля, че има социална дейност, която се извършва в много държави, по-конкретно в градските райони. Вие споменахте възможността да се използва Европейския социален фонд за тази цел. Да, категорично мисля, че това е въпрос, в който трябва да участва и Европейския социален фонд. Така че искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Имам и последен въпрос. Съгласна съм с представения от вас подход. Вие обаче споменахте Apple – трябва да посоча, че ние сме изключително доволни от факта, че в Неапол се е разработила такава инициатива, тази за която вие говорихте. Този проект за разработване и развиване на умения е проект, който а, всъщност не сочи само единствено към върховите постижения. А и също така това е единствената академия, която реално е осъществила връзка с а, останалите заинтересовани страни на територията на Европа. Та въпросът ми към вас е, смятате ли, че можем да очакваме това да се разпространи в други части на Европа? Защото към момента това е единственият център, център за върхови постижения, който е основан на модела на кампуса. Благодаря, господин Дорано. Да, разбира се, когато говорим за това как можем допълнително да използваме предпоставките, създадени от Европейската академия интернет, ние можем само да приветстваме всяка подкрепа от ваша страна. Това, което ние правим е част от ангажимента поет от министерствата, които са членове на нашата организация преди няколко години. Разбира се, основната цел на Министерствата е да подпомогна дейността на преподавателите. Повече от 22 000 учители участват в нашата инициатива. Като тук говорим предимно за преподаватели от е, Южна Европа, т.е. нямаме географски баланс на този етап, поне не. Сега предлагаме курсове само и единствено на английски язик, което разбира се ограничава участието на учители, които не владеят свободно английски. Работим с нашите министерства обаче, за да видим как е възможно да адаптираме за местните нужни определени курсове. Нашите курсове са ангажирани е, в е, рамките на национални програми, е, като идеята ни е да преминем към потенциално сертифициране на училища и учители, които са преминали през обучителните ни курсове. Разбира се, ние в момента разглеждаме всички възможности и колкото по-голяма е подкрепата за нашата дейност, толкова по-добре. Благодаря, госпожо Киш, по въпроса какво трябва да направим в СФЕ, за да могат библиотеките да се възползват повече от него. <laughs> Laughing, Всички ние се смеем, но да. Не знам какво е възможно предвид времевата рамка, с която разполагаме. Знаем, че предстои ново предложение. То трябва да бъде направено максимално ясно, да бъде изчистено, така че наистина всичко трябва да се свърши. Има толкова много препятствия пред, на входа, така да се каже. Независимо дали говорим за конкретна лаборатория, извинете, библиотека, защото библиотеките зависят от местните власти. Съфинансирането не е непременно проблема. Мисля, че трябва по-добре да разберем как можем да а, си зададем съответните точни приоритети, как можем да стигнем до информация и едва тогава да говорим за достъп до финансиране. Не знам дали предстои ново предложение по отношение на Европейския социален фонд. Доколкото разбирам, предстои предложение за Европейския социален фонд плюс. Смятам, че той ще бъде, възмож... ще бъде добра възможност да осигурим обучение за библиотекарите. Към момента на библиотеките се гледа като на общински културни центрове, т.е. те предоставят множество различни услуги на общността, като цифровите услуги са само един вид от услугите, които се предоставят. Тук не говорим за това тук-там да се предостави а, определено финансиране за библиотеките. Да, ние сме наясно, че библиотеките не са част от компетентностите на Европейския съюз, но смятаме, че те са центрове, места, които могат да се използват в, а, по много по-удачен начин. Да, те всички имат достъп до интернет, но хубаво е да има добре обучени потребители, които да могат да ползват този а, интернет. Та, наистина аз се питам какво може да направи тази комисия, за да подкрепи дейността на библиотеките. Да, Ние ще си помислим малко по-подробно. Това във връзка с СФЕ искаме да а, изразим това в становище, може би по този начин ще привлечем в по-голяма степен вниманието на комисията МПЛ. Библиотеките играят централна роля, но много общини нямат възможност да подкрепят в достатъчна степен своите библиотеки и да ги оборудват така, както всъщност е необходимо, за да могат те да се превърнат в места на цифрово обучение и да се превърнат в това, което каза господин Дорандо: Digital Citizenship. Мисля, че това е в основата на всичко и тук библиотеките трябва да играят много важна роля. Ще си помислим как ще как ще трябва да предприемем по-добри действия за увеличаване на значението на библиотеките е, и е, да осигурим по-добро финансиране. Господин Демакот. Sì, intanto volevo dire che... Да, аз е, искам да посоча, че в нашето становище естествено се подчертава важната роля на органите на местната и регионалната власт и значението на публично-частните партньорства. Средствата, естествено, винаги са ограничени и мисля, че е важно да се посочи, че големите е, фирми в сферата на информатиката инвестират повече, искат да инвестират повече в Европа където е, бяха загубени работни места поради тази агресия, ако мога така да се изразя, която се наблюдава в търговията. Има голяма криза и мисля, че това сътрудничество между големите индустриални концерни е, предлага всъщност е, много възможности за партньорства в подкрепа на образователните програми. Тази огромна разлика в цифровизацията, това е проблема. Необходимо е да проявим нужната чувствителност, защото не е едно и също дали едно 6 годишно дете, което не е имало толкова добри учители и не е толкова голям достъп до цифрови възможности, след това да има по-малко шансове в живота. Аз мисля, че това е важна точка, е, важен момент в е, педагогическата сфера. Осигуряване на развитие на децата. Ние трябва да държим да поставим акцент върху обучението на учителите. Това е много важно може би е, хора, които са на 60 години, са по-малко ентусиазирани от е, по-младите, но мисля, че тук е, трябва да действаме много внимателно, за да не нанесем много голяма вреда на онези млади хора или деца, които идват от по-бедни региони и имат по-малък достъп до информатика. Хелга Трупел. Много благодаря за направените представения и за дадения отговор на различните въпроси. Искам да се върна към библиотеките като общностен център, особено с, във връзка с темата за цифровото гражданство. Когато през август посветихме, посетихме Европейската столица на културата. Там имаше една прекрасна библиотека, която точно това усещане създаваше за център, в който се събира цялата общност. Прекрасна архитектура, много отворено пространството, приветливо. Така че такъв тип центрове, като този, който посочихте за предстоящата бъдеща библиотека в Хелзинки, са изключително важни. Мисля, че в Хелзинки са разбрали посланието какво трябва да се прави по отношение на библиотеките. Тук говорим за обществените а, организации. А, в частния сектор нещата са различни. В Европа няма такива големи частни играчи в цифровия свят, така че ние трябва да направим всичко необходимо, за да дадем този достъп в рамките на обществено предоставените услуги. Сега по отношение на цифровото разделение. Когато майка ми вече доста беше напреднала в своята възраст, властите се бяха обърнали към нея и бяха казали да изпрати съответните данъчни декларации, които дължа се в електронен формат. Тя в този момент абсолютно не беше наясна с цифровите технологии и съответно зависеше от нас, нейните деца, за да й помогнем. Институциите трябва да, да подходят изключително целенасочено към тази категория хора. В противен случай те просто ще изпаднат от системата. Подкрепям това, което Петра каза. И другите фондове, структурните фондове, образователните програми като цяло, трябва да са елементи, които да отразяват цифровата революция. Тя се намира в здравеопазването, в начина по който общуване, в участието ни като граждани, в образователната система и така нататък. Цифровата революция може да се намери във всяка една част от нашето общество. Искам да се върна към това, което господин Доран доказа. Смятам, че е изключително важно да се уверим, че цялото това начинание ще е успешно. И вие в тази връзка говорихте за това да обичаме да учим, т.е. за нас да бъде приятно да получаваме нови познания и съответно това пък трябва да е приятно и за учителите, т.е. на тях трябва да им е приятно да преподават. Да, безспорно, ученето не винаги е лесно, понякога напротив е много трудно, но въпреки това то трябва да е източник на радост и да се виждат реалните резултати от това, което а, постигате, учейки. В противен случай ще се провалим. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, благодаря. И е, последен кръг от дискусията. Искате ли още да добавите нещо? Не? Аз мисля, че сега можем да приключим и да преминем към доклада на госпожа Том. Благодаря ти, Хелга, за това, че го спомена. Беше много интересно ако правилно чухме, през месец август има специално решение да се предоставят услуги на гражданите през градската библиотека. И това беше много важно, защото използваме специална инфраструк... инфраструктура. Те разбраха, че хората идват непрекъснато при нас, затова решиха да допълнят функции, например да се подновят документи за самоличност, да се подадат данъчни декларации – Вашата библиотека, тази за която вие говорихте, е една от най-добрите в Европа. Хелзинги през месец декември е малко предизвикателство като климат, но е интересно и би било добре да отидем там. Uh, uh, Много е важно да се спомене едно намиране на баланс между формалното, неформалното и неофициалното образование. 40% от придобитите знания и умения при учениците са извън учебната система. Така че това е нещо съвсем различно от предизвикателството училището да се отвори към по-широката общност и ще приключа като дам пример с Европейската седмица за програмиране. Ето тук имаме среща между формалното и неформалното обучение. Сътрудничим си с библиотеки, библиотеки и училища, за да може всички граждани да имат по-добри умения. Благодаря ви. Благодаря, господин Дорандо. И накрая господин Гаваката. Sì, eh, credo che possiamo concludere con un... Да, аз мисля, че можем да посочим следното. Успяхме Да отворим очите на младите хора, е, за да разберат, че от ученето наистина има смисъл. Естествено, съществува големия проблем на отпадане от университетите – където има студенти, които просто не могат да завършат следването си. И смятам, че точно върху този проблем трябва да се концентрираме, тъй като остава дума за тяхната способност да намерят е, работа след това и след това да използват е, цифровите инструменти. Е, благодаря. Благодаря на всички наши гости, госпожа Хиш, господин Дорандо и господин Кабакота. Във втория кръг е, от дискусията им благодаря. Благодаря и на е, гостите от първия кръг на дискусията. Наистина много интересна е нашата днешна следобедна дискусия. Имаше много предложения, както за нашите е, дейности по програмите, така и за нашите обсъждания на бюджета. Разбира се, получихме и много указания във връзка с доклада по собствена инициатива, образование в цифровата ера, шансове и предизвикателства и каква е връзката на всичко това с европейската политика. Благодаря, че бяхте тук. Благодаря, че споделихте вашите знания и идеи. И мисля, че всички ние ще останем в контакт и в бъдеще можете да останете на нашата дискусия, за да чуете представенето на доклада по собствена инициатива. Яна Том е нашия докладчик по доклада по собствена инициатива образованието в ерата на цифровите технологии, предизвикателства, възможности и полуки при формулирането на политиките на Европейския съюз. Яна, давам ти 5 минути за представяне на доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Първо искам да благодаря на секретарията за тяхната помощ. Процесът на съставяне на доклада беше много интересен. Срещнах се с много заинтересовани страни и слушах много колеги стана ясно, технологиите се развиват много бързо и променят напълно нашия живот. Същевременно обаче изостават нашите образователни системи. Не става въпрос само за уменията за работа с тези технологии, но и за тяхното използване преди беше достатъчно човек да получи образование, да си намери работа, да остане в една компания до края на живота си. Вече не е така и никога повече няма да бъде такава ситуацията. Непрекъсните промени непрекъснато изискват да променяме и надграждаме своите умения. Хората трябва да се адаптират бързо, за да използват новите технологични инструменти. Не можем да предвидим какви технологии ще се измислят утре, но можем да подготвим всички да научат бързо да работят с тези технологии. Това трябва да е подхода към образование и обучение през целия живот. Децата трябва да се научат как да учат. Много по-лесно е да се каже, отколкото да се направи обаче. Има много важна роля за учителите, но се появяват големи различия между държавите членки по отношение на това как се преподават цифровите умения и как се използват технологиите. Има, както казах, шокиращи данни, колко училища не са свързани с интернет. Съгласна съм с казаното от господин Дорандо. Много е важно как се използват технологиите в процеса на обучение. Ясно е обаче, че няма как да се ползват такива технологии, ако няма свързаност на училището, разбира се. Някои могат да поговорят за цифровото пристрастяване, но мисля, че това пристрастяване е свързано с ниските цифрови умения на техните родители. Всички деца обичат сладко, но едва ли някой родител предлага на детето си чаша захар всеки ден. Ето така стоят нещата. Трябва да се научим как подходящо да използваме технологиите. Както казах, много училища не са свързани с интернет, въпреки че има средства и програми за това на европейско ниво. Ситуацията е неприемлива, защото води до ущърп на учениците. Има много програми на европейско ниво, да речем плана за действие за цифрово обучение, който беше обсъден днес, както и няколко платформи за обмен на добри практики. Много от генералните дирекции участват в дейности по цифрово обучение, но няма централизиран подход. Има малки проекти, които обаче са изцяло с доброволно участие, т.е. самите училища трябва да решат дали ще участват или не. Аз вярвам, че едно силно движение на ниско ниво е важно, но много училища няма да успеят да направят промяната. Ако нямаме цел да се получат определени умения до определена дата, няма да има дори усилия да се свържат тези училища с интернет. И това само ще засили разликите между държавите членки, които вече видяхме в диаграмата, която беше споделена от дамата от библиотечната организация. За мен беше шок. Аз идвам в Естония, Идвам, идвам извинявайте, от Естония и си мислех, че всичко ни е цифрово, но не, не е така. Шокирах се. Е, изтечение на времето тази разлика само ще се засилва поради тази причина. На европейско ниво трябва да има стратегия. И стигам до последната точка от моя доклад. Възоснова на общата ни стратегия трябва да има подходящ начин – да се измерват цифровите умения. Имаме стандартизирани програми за тестване на други умения в Европейския съюз. Знаем какво се очаква от децата, когато завършват училище, но това не е валидно за цифровите умения. Не знаем какво е необходимо, на каква възраст. Трябва да има подобен тест, който да бъде разработен за цифровите умения, за да видим докъде са стигнали децата, какъв е напредъка и как се случват нещата. За момента има инструмент за самооценка, който обаче не може да отрази реалността. Технологията се превръща в много важна част от нашето ежедневие, почти толкова важна, колкото са важни писането и четенето. И това трябва да бъде отразено в образованието на европейско ниво. Очаквам се търпение да продължа да работя с вас по тази тема. Искам да чуя вашите идеи и вярвам, че с докладчиците в сянка сме горе-долу на едно и също мнение. Благодаря ви. Благодаря. Добре звучат нещата е, по отношение на докладчиците в сянка. Мисля, че е важно тук да се изпрати силен сигнал към комисията. И затова единството винаги е нещо добро. Господин Малинов от е, НП е за две минути. Yeah, <clears throat> Благодаря. Мога да потвърдя, че наистина работим в много добър дъх на сътрудничество. Ние, докладците в сянка и докладчицата. Сигурен съм, че няма да имаме тежък дебат или пък някакви противоречия. Проблема идва от това, че темата е много сложна и бих казал, че няма да има някакви идеологически или друг вид противоречия. Моя проблем е свързан с общата ми нагласа по темата. Някакси става въпрос за нещо като паника и отчаяние. Усещането, че изоставаме не в сравнение с Apple и Facebook и Америка, а с нещо, което тече като процес в обществото и което политиците и тези, които се занимават с политика, твърде късно видяха. Много хора казват, не знам какво ще се случи през следващите години. Аз мисля, че всички ние много добре знаем какво ще се случи. Политическите решения, които ще вземем, ще ни остават с впечатлението, че в момента, в който приемем нещо, независимо на какво ниво, то ще бъде вече остаряло след няколко години и че някой винаги се справя по-добре от нас. Нямам предвид американците, имам предвид бизнеса, частните компании, почти всички. Това обаче, което ние наричаме държавата или държавните институции изостават. Така че това е усещането, което аз имам, което работя по тези теми. Затова се опитвам да дам няколко наистина много конкретни примера какво можем да направим. Поне трябва да сме честни и може би тук трябва да се обърна към комисията, не към нашата колега. Ние все пак трябва да признаем каква е ситуацията от гледна точка на грамотността. И нека бъдем честни на регионално и национално ниво. Може би ще ни е трудно да видим фактите, може би ще е болезнено, но нека поне да бъдем честни. Яна включи нещо, което аз исках да се включи учителите, но много слабо е да кажем, че учителите са затруднени. Много слабо е това. Поне постигнахме съгласие. Има още нещо, което нито бизнеса, нито някой друг ще направи. Всички тези цифрови умения трябва да се превърнат в инструменти, за да може европейските граждани да са по-добри граждани. Това е нещо, което няма кой да направи вместо нас. Това е нашата отговорност, защото бизнеса, всички останали се интересуват от други неща, но нас ни е важно да видим по какъв начин можем да свържем цифровизацията с по-добра демокрация. Това е моята идея и моите изменения са в тази посока. Иляна Родриги за две минути. Thank you, Cher. Uh, and... Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за проекто доклада. Мисля, че общо казано, това е чудесна основа за нашата работа. Когато разгледаме образованието в цифровата ера, е много важно да се фокусираме върху обучение през целия живот, цифрово обучение и необходимостта от една по-координирана стратегия на европейско ниво. Всичко се променя заради цифровизацията, ежедневния ни живот, работата, начина по който децата играят, получават информация и разбира се учат. Факта, че технологията и в бъдеще ще играе ключова роля в нашата образователна система, означава, че ние трябва да отчетем тези промени – Институциите ще бъдат много силно повлияни, ако не се адаптират. Няма да имаме и ефективно обучение, така че трябва да се фокусираме върху обучението на хората в този контекст. Цифровите умения са от изключително значение за младите хора, но както казахме и по време на предишния ни дебат, те трябва да обхванат и останалата част от населението с помощта на обучение през целия живот, за да можем да сме сигурни, че хората могат да придобият цифрови умения, но също така с помощта на технологията те имат възможност да подходят и по-критично към определени процеси. Трябва да разгледаме и възможността това да доведе до по-глобализиран свят. Вярвам, че трябва да разгледаме конкретните нужди в различния контекст на учителите на регионите. И също така да има допълнително обучение на учители. Благодаря, Хелга Трюпел. За една минута, ако може. Благодаря. Изслушахме много становища този следобият. Съгласна съм с това, което каза господин Малинов, че ни трябва ясно отправна точка, ясен анализ като отправна точка за този доклад. В тази връзка ще предложа някои изменения, но съм сигурна, че ще можем да стигнем до един добър общ подход. Благодаря, това беше само за 20 секунди. Ева Маклакън. Благодаря. Аз говоря от името на госпожа Санаджото, която не присъства тук днес. Бих искала да поздравя докладчицата за чудесния проект на доклад. Наистина, точно там ясно са посочени не само ползите от цифровизацията, но също така и предизвикателствата. Тя съвсем ясно посочва, че не всички ресурси за справяне с цифровата трансформация са налични и достъпни за всички. Не всички имат достъп до обучение в тази посока на работното си място. Съответно, тези лица са много по-уязвими по отношение на промишлената промяна. Много е важно да се предоставят възможности за учене през целия живот и повишаването на цифровите умения, защото обществеността трябва да е съпричастна и се участва в този процес това ще е най-добрият преход към цифровата економика на бъдещето. В доклада също се говори за отсъствието на интернет свързаност в някои училища и това, че трябва да се подложат на допълнително обучение учителите, за да придобият тези умения. За целта обаче разходите ще бъдат изключително високи. Самите умения сами по себе си отсъстват, а пък за да привлечем обучители ще трябва да се сравноваваме с бизнеса, който също би искал да привлече същите тези кадри. Така че може би онлайн курсовете биха били решение на този а, въпрос. А, бихме искали да подкрепим това, което казва докладчицата, че трябва да се а, така осъвремени обучението в класната стая. То е такова, каквото е било почти преди 100 години. Към днешна дата децата са различни, те често пъти имат по, а, така, по-трудно задържат вниманието си и съответно наистина трябва да обърнем внимание на въпроса как ще можем да оборудваме децата с необходимите умения, за да могат те сами да търсят необходимата им информация. Трябва да се а, обърне по-голямо внимание на по-приобщаващите и по-завладяващи методи на преподаване. Училищата трябва да имат по-голяма автономия, за да обърнат обърнат по-голямо внимание на иновациите и съответно да дадат възможност на иновациите да се внедрят в тяхната система по един много по-бърз начин. Ако подходим към въпроса само чрез политики, които се спускат отгоре, никога няма да постигнем тези резултати. Европейския съюз трябва да обърне внимание на ограничените познания и да се даде възможност на, на методите за отворено сътрудничество, които да могат да помогнат за споделянето на решения в тези посоки. Искам накрая да споделя личното си мнение. Според мен повишаването на, тех... на уменията за работа с цифровите технологии ще е ключово за бъдещето. Още веднъж благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка. Благодаря. Сега искам да попитам дали комисията желая да вземе думата. Очевидно не. Тогава още веднъж ще дам думата на докладчик. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията аз бих искала да приветствам разработения проект на доклад. Разбира се, ще следим развитието му и ще ви предоставим своя отговор, както е посочено и в самия текст. И този призив ние ще спазим. Яна. Яна. Благодаря. Благодаря, колеги, благодаря и на докладчиците в Сянка, благодаря и на представителите на комисията за изказаната подкрепа. Благодаря и за нагласата, която чух тук днес. Бих искала да се извиня. Не искам да оставям а, у вас усещането, че съм в паника или че съм отчаяна, нищо подобно. Нека ви дам само един личен пример. Надявам се, че той няма да влезе обаче в протокола от заседанието. Имам пет деца. Най-големият ми син е на 29, а най-малкият на 12 години. Сравнявам болниците, в които съм родила своите деца, като има разлика от 17 години между първото и последното дете. Разликата в двете болници беше все едно са изминали 100 години. А, днес, а, а все пак в училище не се забелязва никаква промяна. Аз, когато съм била ученичка, ситуацията беше следната. Имаше чинове, черна дъска и учител, който преподаваше много, по един много скучен начин. Същото е ситуацията с най-големия ми син, с най-малкия ми син и с внучката ми. Колеги, това не е нормално. Наистина, съжалявам, че трябва да го посоча, но винаги посочваме за добър пример училището в Финландия. Там няма черна дъска, няма чинове, има една голяма кръгла маса и учебния процес е експеримент. Не. Училището трябва да бъде място, където децата да се забавляват, учейки се. Ако има нещо, което трябва да направим, със сигурност трябва да се опитаме да го направим. Да, мисля, че това беше добро заключение. Е, ученето трябва да доставя удоволствие и може да доставя удоволствие, но не в такива класни стаи, в които сме учили ние и в които много често учат нашите деца и внуци. Това трябва да се промени. Мисля, че всички сме съгласни с това. Още веднъж припомням, краен срок за изменения 28 септември 11 часа. Ще гласуваме на 20 ноември и се надяваме, че още през декември е, ще бъде представен доклада на пленарна сесия, но е, не мога да гарантирам. Още веднъж 28 септември, 11 часа, крайен срок за изменения. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за тяхната работа. Сега преминаваме към точка 8 от дневния ред това е становище по Европейския фонд за регионално развитие и кохезионен фонд. Докладчик е колегата Здроевски. Крайен срок за внасене на изменения 2 октомври 15 часа и гласуването в Комисията по култура ще се състои на 8 ноември. Господин Здроевски, давам ви думата за 5 минути. Моля. już na wstępie chciałem podziękować wychodzącej koleżance toom za tę ostatnią refleksję nie do protokołu. Благодаря. Сега искам да се спра на вашата бележка извън протокола. Това беше важен коментар. В този контекст искам да благодаря на Хелга Трупел също. Тя беше шеф на делегацията в Сан-Франциско и можахме да се запознаем с онези технологии, които могат да бъдат много полезни за образованието. Искам да посоча, че това, което госпожа Том току-що каза, е много важно, като проследим колко бързо се развиват тези технологии, е важно да не се оставяме да бъдем изпреварени. Сега по Европейския фонд за регионално развитие. Искам в този контекст да посоча, че културната индустрия, творческата економика и различни програми изобщо не се вземат предвид. Този регламент всъщност се отнася само за историческото културно наследство, но де-факто липсва творческата економика. Тя не е спомената там и е, точно тук е, трябва да видим как се свързват инвестициите с е, творческата економика, с е, творческата дейност. Аз е, се базирам на член е, 167, параграф 4 от е, ТФЕСТ и искам да припомня, че Европейския съюз трябва да вземе предвид културните аспекти в европейската дейност на базата на договора за функционирането на Европейския съюз, който цитираха. Това много често не се прави. Ние говорим за регламент, който на практика се концентрира само върху културното наследство, поради което съм на мнение, че тук трябва да внесем съвсем конкретни изменения. ЕФРЕ, Кохезионния фонд, това са фондове, които имат връзка и с културата, или поне трябва да имат такава. Това не са а, разходи за потребление. Това е нещо, което ще ни тласне напред. А, това е гаранцията за нашето бъдещо развитие, гаранция за бъдещето на творческата економика. Това е гаранция за постигане на истински напредък точно там, където а, различните дейности са свързани с творчески подход. И още нещо. Става дума за оценката на програмите. Мисля, че тук ще трябва да използваме нови индикатори, именно предвид целите, които бяха споменати от изказалите се преди мен. Благодаря, господин Здроевски. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Момчил Неков, две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря първо на докладчика Богдан Здроевски. Подкрепям неговия подход за повече видимост на сектора култура в същото време подкрепям напълно господин Здоревски за липсата на позоваване на културата или на недостатъчното такова в законодателните текстове, което създава допълнителни пречки пред сектора за кандидатстване за европейски средства. От своя страна като докладчик искам да кажа три неща. На първо място, деликатният въпрос с бюджета за кохезионна политика. От 2008 г. насам политиката за сближаване е отслабена и хората от по-бедните региони не трябва да понасят тежестите от това, че Великобритания е излиза от Европейския съюз. На второ място, смятам за разумно предложението на Европейската комисия за финансовите средства да бъдат заделени основно в пет основни цели. По-интелигентна Европа, по-зелено нисковъглеродна Европа, по-свързана Европа, мобилност и цифрова свързаност, социална Европа, изпълнението на Европейския стълб за социални права и Европа по-близо до своите граждани, устойчиво интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните региони. До тук добре. Еврокомисията обаче, използвайки аргумента за необходимостта от ограничаването на бюджета за следващата многогодишна финансова рамка, предлага с приоритетно финансиране да се използват само първите две цели – за по-интелигентна и зелена Европа за сметка на останалите три. Моят въпрос е: къде остава европейският стълб за социални права в тази конфигурация? Вярвам, че за него задължително трябва да има приоритетно финансиране, в противен случай ще си остане една празна политическа декларация. И на трето място, другата слабост на предложението за регламент и индикаторите за изпълнение на Европейския стълб за социални права се базират предимно на количествени показатели и не са достатъчно добре разписани. Като докладчик в сянка смятам да взема да внеса изменения точно в тази посока и това, което ще допълня, поне 10% от средствата, отпускани по линията на Регионалния фонд за развитие, трябва да бъдат използвани за справянето с демографската криза. Смятам, че това е един сериозен проблем и ние трябва да го финансираме. Благодаря. Благодаря, Хелга Трюпел. Um, totally um, the... Напълно подкрепям подхода на господин Здроидевски, че тук трябва да се обхванат в много по-голяма степен културните фондове, инвестициите в тях да бъдат засилени, засилени със сигурност творческите индустрия възлизат на около 5% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Съгласна съм с това. Да се върна към въпроса за, за бюджета, въпрос за който говори господин Неков по-рано. Изправени сме пред два проблема. Единият е свързан с количеството му а, за структурните фондове, а това е въпрос, който е пряко свързан с средствата в цялостната многогодишна финансова рамка. А ако искаме повече средства, това би било възможно само единствено ако имаме нови собствени ресурси. Защото държавите членки по никакъв начин няма да внесат по-голяма вноска от тази, която вече плащат. Това е един значителен проблем. Знаете каква е борбата ни с държавите членки по този въпрос. Беше направено предложение за данък върху цифровите услуги. След посещението в Силициевата долина съм абсолютно убедена, че това предложение е правилно. Трябва да убедим колегите в правителствата, в държавите членки, че ако има възможност, особено в нашата сфера, в рамките на цифровия дневен ред, то за да ги използваме ще имаме нужда от много повече средства. По въпроса с Кохезионния фонд, вчера по, по немската телевизия протече съобщение, че 300 хиляди милиарда от структурните фондове не могат да се инвестират поради липсата на съфинансиране. Така че тук винаги не трябва да а, така забравяме ситуацията, че а, можем да се окажем и в по-трудни времена. Да, можем да си брочетираме каквито нива си поискаме, но ако няма необходимото съфинансиране, в регионите нищо няма да се случи. И тогава вече имаме наистина голям социален проблем. При предстоящите преговори за многогодишната финансова рамка трябва наистина да обърнем сериозно внимание на този въпрос. yeah, Да, благодаря. Сега комисията желая ли да, вземете, да вземе думата? Моля. За две минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за разработеното становище, а също така и за приноса на останалите уважаеми от мен евродепутати към тази дискусия. Искам да добавя една-две малки бележки, ако ми дадете а, възможност за това. Първо, културата си остава един от приоритетите в предложението на комисията. Искам да подчертая, че а, моят комисар има особено силни чувства по отношение на важността на културата. Отбелязвам си измененията, които се предлагат в а, становището на този етап. Бих искала да подчертая отново във връзка с последващите изменения, че винаги е предизвикателство да убедим държавите членки да добавят допълнителен брой показатели към какъвто и да е настоящият списък. Той може да е много кратък, но държавите членки въпреки това отказват да се добавят допълнителни показатели. Винаги целта им е да, намали, да се намалят броя на показателите. Та това ще бъде един наистина интересен дебат. Последно нещо, което а, искам да спомена е свързано с наличността на финансиране и предизвикателствата, пред които сме изправени тук. Считам, че една от точките, подчертана от комисията в цялостният и подход е точка свързана с намаляването на административното бреме, опростяването на процесите по изпълнението, за да може в крайна сметка по-лесно да, и бързо да се освояват европейските средства. Това е предизвикателство, пред което ще сме изправени в рамките на този период и определено има предизвикателства, с които трябва да се справим. Може би едно от предизвикателствата, което вероятно няма да е популярно сред тук присъстващите евродепутати, е, например, ангажимента, който трябва да се поеме съгласно правилото не N плюс 3, а N плюс 2. То, това правило, правило всъщност е един от най-основните фактори, които допренасят за проблема, посочен току-що от дамата, която а, говори преди мен, във връзка с а, необслужените плащания. Настоящото изпълнение е твърде бавно и със сигурност не можем да допуснем подобна ситуация в периода 2021-2027 година. Това е всъщност един от въпросите, по които работим съвместно а, с, с всички служби и оптимизирайки предложението за регламент. Благодаря. Сега още веднъж господин Здроевски. Благодаря. Благодаря за тези последни коментари. М плюс 2. Това е важен елемент, но аз искам да се спра на две неща, които според мен също са важни. Други индикатори, където се поставя акцент върху културата, могат да увеличат гъвкавостта на проектите. Т.е. ако се добавят такива индикатори, аз мисля, че това няма да отежни системата. Колкото повече индикатори имаме, които показват, че един проект е интересен, толкова по-добре. И точно за това става дума. Ние не искаме да отежняваме системата. И още нещо искам да посоча. През последните пет години, когато става дума за култура, определени негативни решения бяха взети, например – от кохезионната политика не могат да бъдат финансирани нови обекти. Или пък беше намалена сумата, която се предоставя за култура, поради което много държави се оттеглиха от определени проекти, които всъщност бяха насочени към финансиране на културата. Правителствата на практика се оттеглиха от тези проекти. Наблюдаваме тази тенденция, а в бъдеще, за съжаление, ще стане така, че тези 5% от творческата сфера ще намалеят още повече, ако не извършим инвестиции там. Благодарих на Хелга Трюпел за това, че тя ръководи нашата делегация в Сан Франциско и беше много важно това, което видяхме там. Какво може да се направи с публични средства при развитието на технологиите и економическите шансове по този начин е, се увеличават е, на целите Съединени щати. И накрая искам да помоля за нови изменения – за да получа подкрепа за моите изменения. Трябва да кажем истината и тя, за съжаление, е неприятна. Е, ние трябва да посочим, че разполагаме с определени финансови средства и а, ние не ги използваме правилно. А, и тук мога да кажа, че а, не финанси липсват, а има определени пречки за тяхното добро а, изразходване. Благодаря на докладчика. Пожелавам на докладчика и докладчиците в сянка успех. Е, срок за внасяне на измененията 2 октомври, гласуване в комисията 8 ноември и след това Реги като водеща комисия ще гласува на 21-22 ноември и тук, както виждате, е, графикът е много наситен. Благодаря. И сега преминаваме към последната точка от дневния ред – за днес. Това е а, становище създаване на програмата Invest EU, Invest S. Колегата Жамбаски е докладчик, но той не присъства. Разбрах, че Ема Маклакин ще представи доклада, така че Ема, давам ти думата максимално за 5 минути. Uh, you, uh, my... Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на господин Джамбаски, неговия самолет закъснява, но с... и бих искала да ви запозная с, с неговото проекто становище по Инвестео или Инвестеса. Знаете, че има проблеми с структурните въпроси в Европейския съюз и инвестиционната програма, която се предлага от комисията, има за цел да разгледа тези проблеми както и да рационализира използването на най-различни инструменти, сред които SAP, EFC, е Косме. Ще има фонд, ще има консултативен хъб или средище. Фонда ще има критична роля от гледна точка на финансовите проекти на, финан... на партньорите ще има 650 милиарда евро за периода 2021-2027 година. Също така, всяка държава членка ще има възможност да отдели по своя преценка 5% от кохезионния си фонд – ще се фокусираме върху неща като устойчива инфраструктура, научна и развойна дейност, малки и средни предприятия и други. Сред приоритетите са, например, разумно инвестиране, насърчаване на еднакви възможности, засилване на човешките умения – и фокус върху младите хора. Що се отнася до структурните реформи, от изключително значение е да не забравяме и критерия за разумно финансово управление и устойчив подход. Също така много важни са и младите хора, защото те са гръбнака на нашата економика. Ние трябва да подкрепим техните усилия, за да можем да развием добре своите економии. Няма много да навлизам в подробности. Ангел очаква с нетърпение вашите коментари и предложенията ви за изменения. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към докладчиците в сянка Луиджи Маргано за две минути. Грация, е, Благодаря, господин председател. Quanto al, diciamo, al merito del progetto. Благодаря, госпожо председател. По същество, искам да изтъкна, че има противоречие между някои от заличаванията, предложени от докладчика. Предложението на комисията всъщност е по-конкретно, да речем във връзка с инвестициите в социалната инфраструктура, с споменати бездомни, хора с увреждания, развиването на общността, мигранти и бежанци. И имаме натиск от гледна точка на европейските правила за публично финансиране. Има много важни правила по отношение на частния сектор или сектора на неправителствените организации, които всъщност ще бъдат подпомогнати с помощта на инвестиционните политики в тази инициатива. С удоволствие отбелязвам, че специално са упоменати от докладчика творческите индустрии. Споменати са и неща като културното наследство, както материално, така и нематериално, както и нуждите на културния сектор от гледна точка на развитие и насърчаване на утвърждаването на европейската идентичност в световен мащаб. Благодаря. Хелга. Да. От наша гледна точка аз бих могла да подкрепя факта, че се отделя специално внимание на креативните индустрии, но понякога, когато чета какво е свързано с създаването на InvestEU или InvestES и инвестиция в бъдещето. Някакси ми се струва, че вече за стотен път се занимаваме с това. Странно е как работим. Имаме толкова много програми в плана Юнкер, при това в Хоризонт 2020 и отново с това се занимаваме. Наистина ми се ще някой път просто да продължим нещата, а не да почваме от начало. Ja, vielen Dank. Благодаря. Госпожа Бел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин докладчик. Съгласно а, практическия фиш на комисията, аз цитирам, а, успеха на плана Юнкер, като се вземе предвид тази материя, аз всъщност мисля, че става дума за най-лошото, защото до момента а, ефективността на гарантиране на финансирането на малки и средни предприятия остава още много да се желая. Доклада от 2017 година за Косме беше всъщност много по-строг, отколкото комисията предвижда проекта за регламент. Съгласно съда, 40% от случайните проби е, всъщност дадени на предприятия, за да е, получат такива средства. Една цифра, която наистина е, не съответства на тези 43% от 2011 година. Всъщност тази гаранция има двоен ефект и не отговаря на деформацията на вътрешния пазар и всъщност това е и съществуването на този Инструмент комисията продава тези инструменти е, като панацея, за да подпомогне фамозните стартъп. Обаче, като прочетем изложението на мотивите, изглежда доста лицемерно. Е, това са човешки грешки и става дума за едно по-скоро дяволско решение, което се налага. Благодаря. Силвия Костра. Стоп, стоп, стоп. Nee, kein anderer Schattenbericht. Не, не, извинете. Докладчик Сянка обаче един друг колега иска думата. Колегата Сами Димих. Ще се изкажа от името на господин Закоракис от НП, който е докладчик в Сянка и за съжаление също не може да бъде тук. От негово име искам да поздравя господин Джамбаски за свършената от него работа и да споделя част от позицията на нашата група. Ние сме съгласни с повечето от днесените от докладчика изменения, които отразяват нашите приоритети и цели. Европейския съюз определено трябва да инвестира повече в човешкия капитал, като засилва професионалните умения – компетенции и възможности, най-вече по отношение на младите хора и младите предприемачи. Трябва да осигурим стабилно инвестиране в стратегически области и по този начин да подпомогнем добруването и равните възможности, както правилно е отбелязал и докладчика в своя текст – Вярваме също така, че трябва да дадем допълнителна помощ на малките и средни предприятия, на социалните предприятия, на образователните институции и на творческата индустрия с помощта на инструменти за микрофинансиране и финансови инструменти. Трябва да се справим и с ключови предизвикателства с нашето общество, като демографската криза, както и да инвестираме повече в младото население, в отдалечените и затруднени региони. По тази програма ще се подпомогнат четири основни области. Там, където Европейския съюз може да подпомогне заедно с частни инвестиции. Това са устойчива инфраструктура, научно-развойна дейност, цифровизация, малки и средни предприятия, социални инвестиции и умения – Нашата роля като парламентаристи е да искаме повече инвестиции, повече синергия по отношение на културното наследство, образованието и спорта. Тези сектори биха могли да подобрят местното развитие и също така да насърчат нашата обща европейска идентичност. Нашия докладчик в Сянка ще внесе някои изменения, за да стане по-ясна важната роля на тези елементи и изразява своите притеснения за това, че не е заделено достатъчно за инфраструктура по отношение на спорта, културно наследство и креативни индустрии. Е, Силвия Коста, искам да благодаря на докладчика. Има четири сфери, свързани с фонда InvestEU. във връзка с работата с малки и средни предприятия. Не трябва да забравяме нито културните, нито социалните компетенции. Нашият комитет отговаря за творческа Европа. Всъщност, преди две години се постигна важен резултат във връзка с инвестициите. в момента разпределението между медии и култура е 50 на 50. Трябва да изразя едно притеснение, което имам по отношение на InvestEU. Да, трябва да добавим допълнителни ресурси, но не трябва да губим специфичните аспекти и аспектите, свързани с отсъствието на генериране на печалби. Трябва да се направи ясна препратка към факта, че в различните комисии трябва да работят експерти. Понякога е трудно да се разбере кой какво прави и за какво отговаря. Желая ли представител на комисията да вземе думата? Добре. Още веднъж докладчика Ема. Колеги, благодаря. Благодаря за изразените тревоги и за изразената подкрепа също така за работата на докладчика. Разбира се, трябва да се концентрираме върху оптимизиране на достъпа до финансиране, за да можем да се уверим, че наистина така ще стигнем до желаните резултати и че ще се генерира наистина допълнително полезно действие. Това е един от ключовите елементи, свързан с InvestEU. Всичките ваши коментари ще бъдат предадени подробно на докладчика господин Джамбаски. Крайният срок за изменения е 1 октомври. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, Ема. Аз още веднъж ще повторя краен срок за изменения 1 октомври 17 часа. Ще гласуваме на 8 ноември в Комисията по култура и ЕКОН заедно с Комисията по бюджети ще гласуват на 20 ноември. Виждате също много напрегнат график, който трябва да спазим. 1 октомври 17 часа срок за внасяне на изменения. Благодаря. С това почти изчерпваме нашия дневен ред за днес. Така да се каже съвсем на време. Искам само да посоча, че следващото заседание ще се състои на 10 октомври от 9 до 12.30, от 15 до 18.30 часа. Е, и на 11 октомври от 9 до 12.30 часа. Надявам се, че ще ви видя тогава всички. Сега е, Хелга по точка раз. Имам въпрос по отношение на следващото заседание в Страсбург. Дали ще има гласуване или дебат по ИВМС? Аз мисля, че няма да има дебат, ще има само гласуване. Поне до сега така е планирано, защото, както казах, Графикът е много наситен и просто няма да се намери място. Поне така ми беше казано на мен. Добре. Довиждане на всички, приятна вечер, благодаря на преводачите за тяхната, както винаги, много полезна работа. Още веднъж пожелавам приятна вечер на всички.